si sente. Dear colleague, please, we have to go. Уважаеми колеги, трябва да започваме. Дневният ред е тежък, това нека да започнем. L'emendamento 74 è stato ritirato. 74. Bene, siete tutti pronti, diamo allora inizio alla Ако всички са готови, нека да започнем направо с гласуването. Ще гласуваме по предложение за резолюция относно доклада за напредъка на бивша Югославска република Македония през 2010 година. Докладчикът е господин Талер. И така, започваме с изменение 11 за, за. Господин Кокин иска да се изкаже. Спираме за секунда. Господин Кукан иска да се изкаже. Благодаря председателю. Преди да започнем с днешното гласуване, бих искал, ако може, да включите в списъка за гласуване едно устно изменение, предложено от някои колеги. В изменението се говори за споменаването на именованието Македония в текста на резолюцията. Нашето предложение е да се замени името с Македония, там където се е появило, с бивша Югославска република Македония, там където е изписаното в текста. Всички прилагателни трябва да бъдат променени спрямо това изменение. Благодаря. Va bene, se non ci sono relatore... Добре, ако няма възражение, докладчикът е съгласен. Въздържате ли се, господин Ламсдорф? Не знам какво предвижда дневния ред. Дали са допустими още изменения или пък е достатъчно възражение на депутат, за да не се допусне изменението. Ако последното е възможно, аз ще внеса възражение срещу това изменение. Sì. Allora basterebbe la proposta di un collega se, ne, se nessuno... А, всъщност само едно възражение от евродепутата е достатъчно. Вие сте против, а, така че не можем да гласуваме по това изменение. За това продължаваме нататък към 11-то изменение. Моля гласувайте за. Против? Въздържали се? Не е ясно. Моля електронно гласуване. И така гласуваме по 11. Можете да гласувате. Ci sono ancora quasi 10 colleghi che non hanno е, все още има около десетина колеги, които не са гласували. Сложили сте картите си в апаратите, но не сте гласували. Е, добре. Прекратявам гласуването.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 на същия компромис за, против, въздържали се, отхвърля се. Преминаваме към 28 за, против, въздържали се. Не е ясно, за това нека проверим електронно. По 28, моля гласувайте. 28 изменение, гласувайте. Chiusa la votazione. Прекратете гласуването. 24 за, 18 против. Приема се. Трети компромис за. Против. Въздържали се. Приема се. 37 за. Против. Въздържали се. Приема се. 39 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 Четвърти компромис за, против, въздържали се, приема се. 49 за, против, въздържали се, приема се. 51 за, Електронна проверка по 49 поискаха колеги, затова моля гласувайте по 49 отново. Прекратете гласуването. 26 за, 23 против, приема се. 51 за, против,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 И за това електронно гласуване по 82. Моля, гласувайте. Chiusa la votazione elettronica. Прекратете гласуването. 23 за, 26 е, против. Е, отхвърля се. 82 пада, 83 за, против, въздържали се, приема се. 84 за,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 40 за, 11 против, 1 въздържал се, приема се. 89 за, против, въздържали се, приема се. 90. Разделно гласуване, първа част за. Против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 8 за, Против. Въздържали се. Приема се. 96 за. Е, Секретарията ме поправя. Трябва да гласуваме по 94 и 95 преди това. Така че оставяме 96 и гласуваме за 94 за. Против въздържали се, приема се. 95 за, против, въздържали се, приема се. 96 за, против, въздържали се, отхвърля се. 97-98 са идентични. Искате проверка? Явно се шегувате. 97 и 98 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 9. За. Компромис 99, 99 99 пада. Компромис 9 за против. Надържали се. Приема се. Компромис 10 за против, въздържали се, приема се. 110 за, против. Мисля, че е отхвърлено. Искате проверка? Добре. 110. Гласувайте електронно по 110. Сто и десет. Моля, гласувайте. Има колеги, които още не са гласували. Прекратете гласуването. 21 за, 33 против. 33 против. Отхвърля се. 108 за, против, въздържали се, отхвърля се. 109 за, против, въздържали се, приема се. 112 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. 114 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се. 122 за, против, въздържали се, отхвърля се. 127, извинете, казва председателя, 123 за, против, въздържали се, отхвърля се. 124 за, против, въздържали се, отхвърля се. 125 за, против, въздържали се, отхвърля се. 126 за, против, въздържали се, отхвърля се. 127 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 13 за, против, въздържали се, приема се. 136, устното изменение също за, против, въздържали се, приема се. 137 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но тъй като не съм сигурен, затова предлагам електронно гласуване по 137. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 25 за, 29 против. Е, отхвърля се. 14 компромис за. Против. Въздържали се. Приема се. 140 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 141 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 142. Извинете.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 Мисля, че се прие. Три за, против, въздържали се, отхвърля се. Четири. за, против, въздържали се, приема се. Госпожа Янако има думата и... Благодаря, господин председател, за изменение 5 искам да внеса устно изменение. Това е моето собствено изменение. Е, по-специално или в частност правителството. Това трябва да се заличи в последното изречение. Това може да се заличи. След това продължава европейските институции и е, държавите членки на Европейския съюз. Чудесно, махаме тази фраза тогава. И това е вашето предложение. Има ли възражения? Има възражение. Виждам, че някой възразява. Възразявате ли? Не, никой не възразява. Добре. Госпожа Корнелиусен ли иска думата? Искате думата ли? Добре, значи няма възражения. Никой не иска думата. И така, гласуваме с това допълнение. За. Против. Извинявайте, не е ясно електронно гласуване. Моля, гласувайте по пето изменение. Chiusa la votazione. Прекратете. 30 към 27, така че се приема. 6 за. Против. Въздържали се отхвърля се 7 за против, въздържали се, отхвърля се 8 за, против, мисля, че го отхвърлихме, 9 за, против, въздържали се, отхвърля се 10 за, против, въздържали се, отхвърля се, 1 за, против, въздържали се, приема се. И сега окончателно електронно гласуване по целия документ. Можете да гласувате. Кюза ла И така, прекратете гласуването. 49 за, 7 против, 3 въздържали се. Браво на докладчика. и Ясно изразено мнозинство. Преминаваме към следващото гласуване миграционни потоци, свързани с нестабилността, обхват и роля на външната политика на ЕС. Докладчикът е първият заместник председател Фиорело Провера. Започвам. Воти фавореволи, воти контрари. Емендаменто 99. Първото изменение 98 е за, против, въздържали се. 100 за, против, въздържали се, приема се. 101 за, против, въздържали се. Не е ясно. Електронно гласуване по 101 изменение. Моля гласувайте. Край на гласуването. Двадесет за, 30 против, отхвърля се. 102 за, против, въздържали се, отхвърля се. 103 за, против, въздържали се, отхвърля се. 104 за, против,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 Chiusa la votazione. Край на гласуването. Приема се 31 за, 26 има против, 108 за. Против. Мисля, че се приема. Нека да проверим. Електронно гласуване по 108. Знаете как стоят нещата, когато има съмнение. Гласуваме електронно. Край на гласуването. 29 на 26 приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. 111 за, против, въздържали се, отхвърля се. 113 за, против, въздържали се, отхвърля се. 115 за, против, въздържали се. Не е ясно. Електронно гласуване по 115. Моля, гласувайте. Уморихте се вече, не се дигате достатъчно високо ръцете. 115 електронно гласуване. Край на гласуването. 41 против, 14 за, отхвърля се. 117 за, против, въздържали се, приема се. 118. Разделно гласуване, първата част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Приема се 45 за 6 против. Е, просто не си дигате ръцете вече. 130 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 131 за, против, въздържали се, отхвърля се. 132 за, против, въздържали се, отхвърля се. 133 за, против, въздържали се, приема се. 134 за, против, въздържали се, приема се. 138 за. Всъщност 136 трябва да гласуваме. Извинявам се. 136 трябва да се гласува, понеже не приехме 130. 136 гласуваме сега за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 против, въздържали се, приема се. 145 за, против, въздържали се, приема се. 146 за, против, въздържали се, приема се. Първо основно изменение за, против, въздържали се, приема се.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 Въздържали се? Отхвърля се. 151 за. Против. Въздържали се. Не е ясно. Електронно гласуване по 151. Моля гласувайте. Chiusa la votazione. Край на гласуването. 9 за 51 против. Определено си държите ръцете в джобовете. Отхвърля се 152 за, против, въздържали се, отхвърля се 153 за. Връщаме се за проверка по 152. Моля гласувайте. Се Chiusa la votazione. Край на гласуването. 28 за, 32 против, отхвърля се. 153 за. Против. Въздържали се. Приема се. 154 за. Извинете, 153 електронно гласуване. 153. Chiusa la votazione. Край на гласуването. 28 на 30 отхвърля се. 154 за. Против. Въздържали се. Приема се. 155 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 156 за. Против. Въздържали се. Приема се. 157 за против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 158 за, против, въздържали се, отхвърля се. 165 за, против, въздържали се, отхвърля се. 166 за, против, въздържали се, приема се. 166 гласуваме електронно. Електронна проверка на 166.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 34 до 36 приема се. 38 за. Против. Пак не си дигате ръцете. 38, моля гласувайте. Chiusa la votazione. 46 a 8. Край на гласуването. 8 на 46 отхвърля се.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 Приема се. 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. За. Против. Приема се. 13. 14 за. Против. Въздържали се. Приема се. 15, no, il 17. На 16, по 16 трябва да гласуваме? Не, направо 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 за, против, въздържали се. Не е ясно, гласуваме електронно по 18, моля гласувайте. Chiusa la votazione elettronica sulla Емендамento 18. Край на гласуването по 11, 36 има за, 25 има против, приема се 19 за, против, въздържали се, приема се. 20 за, против, въздържали се, приема се. Изменения по становището на Либе. Л1 за. Против. Въздържали се. Приема се. Л2 за. Против. Въздържали се. Приема се. Л3 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. L4. Връщаме се на L3 за електронна проверка. Моля гласувайте. По L3. Chiusa la votazione. Chiusa. Край на гласуването. Тридесет на 24 има. Приема се. Л 4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 Allora, eh, emendamento 12 in due parti. Prima parte voti. Изменение 12. Гласуваме го на две части. Първата част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част. Добре, нека да проверим електронно първата част на изменение L12.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 въздържали се, отхвърля се. Д2 за, против, въздържали се, приема се 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронно гласуване за проверка на Д3, моля гласувайте. Chiusa la votazione.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 Contrari? Astenuti? Respinto. 9 favorevoli? Contrari? Astenuti? Respinto. 10 favorevoli? Contrari? Astenuti? Respinto. 11. 11 в две части. Каза. Против? Въздържали се. Приема се. Втора част. За? Против? Въздържали се. Приема се.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 Изменение 28. Трябва да гласуваме по него. Точно така. Забравихме го. Сега гласуваме по изменение 28, страница 4. Изменение 28, това е на страница 4, повтарям. Можете да видите как трябва да гласувате. Гласуваме по изменение 28. е пресагич. Съвместимо с компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме електронно по целия доклад. Vabbè, manca un po' di... Липсват няколко гласа, но приключваме все пак. Поставили сте картите си в устройствата, но не гласувате. Така че радвам се, че докладчикът има 53 гласа за, един глас против и трима въздържали се. И единият глас беше негов глас, така че можем да поздравим докладчика. И сега имаме едно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 Allora, invito eh, il vicepresidente designato. Моля, заместник председателят господин Паско или господин Провара да дойдат тук отпред, защото сега следвам аз с моя доклад. Колеги, нека продължим. Нека да започнем по следващата точка. Годишният доклад на съвета до Европейския парламент относно главните аспекти. Става дума за доклад на нашия председател господин Албертини. И така, колеги, моля ви за тишина. Let's move. Let's move on. So, uh... Отново казвам, докладът на господин Албертини. Давам думата на господин Албертини. Grazie, Sarò molto breve perché vorrei... Благодаря ви най-сърдечно, господин председател. Аз ще бъда изключително кратък, за да могат колегите да имат достатъчно време за дискусия. Годишният доклад на съвета до парламента относно главните аспекти и основните решения в областта на общата външна политика и политиката за сигурност, всъщност това е първият е, доклад е, след създаването на Европейската служба за външна дейност. Имаме е, с около 100 повече изменения, отколкото миналия път. И мисля, че това показва колко голям е интереса към подобни теми които са свързани с новата обща външна политика и политика на сигурност. Европейската служба за външна дейност придобива все по-добра структура. Посочва се и основната роля на парламента като контролна инстанция – тук трябва да посоча, че най-новите тенденции в Източна Европа и в частност в Беларус, но също и в Средиземноморието, имам предвид кризата в Египет, Либия и Тунис – може би ще изискат актуализация на текста, защото текстът беше съставен преди няколко седмици, а ситуацията продължава да се променя, така че вероятно ще се наложи внасене на устни изменения преди да се гласува в АФЕТа, именно на 13 април. За тази дата е предвидено гласуването. Повечето изменения се отнасят до мултиралерализма, ООН, Косово, Русия, източното партньорство Египет и Тунис. Проверяват се в момента различни компромисни предложения за изменение, за да се опитаме да намалим броя на измененията от 273 на по-малко. Аз ще разговарям с докладчиците в Сянка през следващите седмици или по-точно в седмицата от 28 до 31 март. Става дума за около 25 компромиса, които се обсъждат и по този начин те ще покрият половината от е, измененията. На 12 април, т.е. преди гласуването, ще бъдем в състояние да поясним окончателните предложения за изменения. Има някои теми, при които са внесени изменения, отнасящи се до различни теми. Ще искам да посоча някои от тях. Става дума за общите цели на политиката за сигурност, Европейската служба за външна дейност, ще става дума и за кохерентността, след това управлението на кризи, енергийна политика, е, правова държава. Не искам да посочвам всички отделни политики. Не можем да поясним всичко, защото ще направим това, когато обсъждаме обсъждаме компромисите. Освен това, има и различни географски региони, които са посочени. Знаете, че гласуването по време на пленарната сесия гласу е предвидено за пленарната сесия през май. Това беше встъплението от моя страна, а сега чакам с нетърпение изказванията на колегите. Господин Свобода. Благодаря, господин председател. Колегата Албертини се спря на най-важните точки. това, че трябва да се отчитат и най-новите събития. По принцип докладът визира минал период, но аз мисля, че е, някои от моите изменения, но не само мои изменения, приканват комисията, респективно върховния представител, при доклади отнасящи се за минали периоди, да включат и стратегическите предложения, отнасящи се до настоящето и бъдещето, т.е. за текущата година, защото де-факто ние трябва винаги да включваме нещо, което теоретично не е предмет на доклада. Но смятам, че няма смисъл да не се постъпа по този начин и колегата Албертини като председател на комисията би го помолил да говори с върховния представител, така че такива доклади, отнасящи се за миналото, да включват глави и за настоящата година и за бъдещите периоди, защото това ще ни улесни. В този случай, естествено, това го посочи и колегата Албертини трябва да преценим ролята на върховния представител през първите месеци. Това не е никак лесна задача. Колегата Албертини вижда, че оценките са най-различни, от положителни до отрицателни. Мисля, че от една страна трябва да бъдем открити, но от друга страна трябва да бъдем и достатъчно умели. Няма смисъл да правим оценка на председателя Барозо. Той посочи е, някои неща по време на пленарното заседание. Е, госпожа Ештън е в една доста сложна позиция. За някои страни е, нейната задача никак не е лесна. И смятам, че някои критични бележки могат да се направят, обаче като цяло този доклад е, трябва да е насочен към укрепване на нейната роля и на нейните задачи, а не да съдържа критика срещу е, цялата тази дипломатическа служба и нейните функции. Това, което трябва да посочим е как е, дипломатическите служби функционират през последно време, особено в моментите, в които те са под особено напрежение като си помисля сега за Япония и за други случаи, трябва да си зададем въпроса как функционират тези служби и така нататък. Естествено, в Северна Африка е, нашите дипломатически служби функционираха, те е, успяха да помогнат. С това вече преминавам към следващата точка. Нямаме тайни служби, защото ако имахме такива в Северна Африка, те просто нямаше да могат да свършат нищо. Обаче ни е необходима друга версия на информация миграционни служби, например, неправителствени организации, контакти с тях, други органи... контакти с други организации и така нататък. Знаем, че и в Африка, и в Централна Азия, и в Кавказ поддържаме такива контакти с подобни организации. Ние трябва да бъдем по-открити, трябва да действаме по-разумно и по този начин ще намерим начин да информираме Европейския съюз за състоянието в някои от тези страни. С това стига Стигам до една точка, която също беше засегната източно и южно съседство. Или, тук има редица изменения е, но трябва да се включат и новите тенденции в развитието. И вече стигам до последната точка. Със сигурност ние ще трябва да подчертаем в по-голяма степен насърчаването на демокрацията и социалната справедливост. Нека да бъдем чести. Бунтовете в Северна Африка са свързани не само с стремежа към демокрация, те са породени и от ситуалната ситуация, в която се намират много млади хора там. Неизпълнението на социалните очаквания е много важно нещо за хора, които имат от една страна нужното образование, но не могат да намерят работа. Например, в Узбекистан видяхме това. Много млади хора имат нужното образование, но не могат да намерят работа. И слава Богу, там не се стигна до бунт, но все пак въпросът е от решаващо значение. Трябва да се следи не само за демокрацията, но и за социалната справедливост, а също така и за опазването на околната среда. Нещо изключително важно. Тук не искам да се спирам на ситуацията в Япония, но в други ситуации сме наблюдавали това. Е, например, чистотата на водата в Централна Азия. Вчера обсъждахме е, един голям проект за язовир в Таджикистан и какви ще бъдат неговите въздействия върху околната среда. Тези аспекти също трябва да станат част от дейността на дипломатическата служба и въобще на службата за външна дейност. Тук има също изменения в тази тази насока. И накрая колегата Албертини посочи, че чрез някои компромисни изменения ще се намали броя на измененията. Аз по-скоро бих пожелал да стигнем до едно общо решение, защото по този начин ще покажем нашето единство като парламент. Аз мисля, че на 28-ми, когато, в, когато моята политическа група ще бъде в Атина, може би ще ни бъде трудно, но смятам, че до 13 април ще можем двустранно да решим въпроса. Благодаря. Имайте предвид, че в 4.30 пристига заместник, извинете, министър-председателя на Армения. Президент или Prime Кой идва всъщност? Президента или министър-председателя? Господин Дав. А, а, да, явно трябва да говоря по-бързо, отколкото възнамерявах. Председателю, странно ми се вижда, че дебатираме един доклад, който би трябвало да се занимава с външната политика през 2009 година. Тоест, политика преди много време. Трябва да ви кажа, че почти не си спомням какво се случваше през 2009 година. Може би е добре да изменим процедурите за тези годишни доклади, така че нещата да се случват малко по-динамичен порядък по отношение на разглеждането на годишните доклади. Периодът беше малко по-особен, защото тогава се основаваше и се задействаше СВД. Съгласна съм с господин Свобода, че не бива да критикуваме прекомерно е една организация, която не е напълно заработила все още. Има обаче ясни признаци е, за това, че ролята на Кати Аштън е, става все по-проблематична. Казвам го като човек, е, който всъщност участваше при изготвянето на длъжностната характеристика по време на преговорите. Така че съм особено чувствителен на тази тема. Наборът от нейните задължения е много сложен. Макар, че най-общо я подкрепям, смятам, че много често тя се разглежда сама себе си като точката за контакти между комисията и съвета, а не като защитник. на една обща външна политика и политика за сигурност. Тя има необходимите пълномощия по нашия договор, членен договор за предлагане на инициативи за обща политика. И според мен прекалено често не успява да поеме функциите си напълно. Визирам четвърти параграф. Там съм се опитал да изложа всичките и задължения. Там дори се казва, че тя трябва да инициира политики, не само да ги прилага, което също е задължение, и да осигурява а, спазването на тези политики от държавите членки. Така че, според мен, в съвета между държавите, които явно не са съгласни помежду си, трябва да се проведе един разговор по фундаментални въпроси. Е, част от тях са съвсем ясни, като например Косово, Македония, Турция, но те са прикрити. под становища, които изглеждат привидно различни. Част от тях по исторически причини са замаскирани, така че е трудно дори да се стигне до сърцевината им. Но ще е хубаво. Ще е хубаво, ще си изяснат позициите, така че е хубаво наистина да проведат един дебат, да поспорят. Необходим е анализ на това, защо не се разбират, какви са причините за този разнобой и чак тогава вече може да се появи един, един истински общ подход. Обеден съм, че един основен въпрос, който трябва да се занимаем през едната година, е въпросът свързан с Турция. Стратегията ни за Турция се провали с трясък и сега процесът на присъединяване е напълно замразен и ще загубим Турция като сфера на влияние на ЕС. А Според мен и те усещат една голямо, едно голямо безпокойство за това, че се появява все по-голяма пропаст между тях и европейското им бъдеще. Още нещо. Би трябвало да организираме междупарламентарно сътрудничество между нас и и е, всички въпроси, свързани с общата политика на сигурност и отбрана и общата външна политика и политика на сигурност. Все още има едно огромно неразбиране в националните парламенти по отношение на задълженията и правата на Европейския парламент. Говоря за нашите права и задължения по отношение на цялостната външна политика. По този начин бихме могли да фокусираме върху тези си правомощи. Предполагам, че искате да спра, така че предполагам, че трябва да спра. Благодаря, че прочетохте мислите ми. Господин Майер. Благодаря, господин председателю. Господин Албертини е запознат с това, което ще кажа, защото, както казахме първоначално, този доклад всъщност няма да бъде отхвърлен, а ще бъде един доклад, който чисто и просто изразява различно мнение. Не знам дали большинството от групите смятат, че един подход към сигурността не трябва да се основава само на НАТО. Това е една военно-индустриална машина, една бездънна яма, в която потъват огромни средства. Човечеството харчи най-много за това, а за целите за на хилядолетието за развитие почти нищо не харчим. Така че това е нещо като оръжие за масово поразяване si a estas razones que dan inseguridad se le debe de anteponer una fuerza militar de И ако една воен... Смятам ли, че една военна сила ще има превес? Не смятам. 21 е, век живеем все пак. Възможността за използване на военни сили извън границите на всяка една страна би трябвало да е ограничено. Обеден съм, че САЩ няма да го направят. Те са част от НАТО. Не бих искал това да се случи. И не искам а, нито една друга страна да го направи. Не ми се иска и Китай да го направи. Едва ли така трябва да се решават проблемите, свързани с липсата на сигурност по света. Нашата политика за добросъседски отношения се провали. И проблема е, че нашите разузнавателни служби не са знали какво се случва в Либия, в Тунис. Не това е проблема. Проблема е, че ние си сътрудничихме с Мубарак, с Бенали и с Кадафи. Тоест, ние сме също замесени в тези престъпления. Имаме споразумение за сътрудничество и с Либия, всъщност не с Либия, но с Тунис и Египет. Тези споразумения за асоцииране съдържат един член втори, който те никога не са изпълнявали и ние никога не сме настоявали те да го изпълняват. Това е член свързан с правата на човека. Същото правим и с Натаняхо. Така че, е, дами и господа, трябва отново да обмислим нашата политика за сигурност и външната ни политика. Да погледнем фактите. Да погледнем какво се случва в Северна Африка. Ясно е, че сме на грешен път и трябва да преразгледаме тези въпроси. Председателя, господин Албертини. Необходим е цялостен преглед на политиката ни – това означава една преходна система с ясни цели, като разоръжаване и други, и да се преследват целите с политически средства. Имаме нужда и отново ООН, т.е. едно световно правителство, което да не може да бъде пренебрегвано тук тук насетне. Нямам повече време. имаме проблем. Има 40 000 турски военнослужащи, които окупират Северен Кипър. Държава, която е членка на Европейския съюз. Европейския съюз трябва да реагира съвсем ясно и да каже, че тази окупация не може да продължава. Тяхната политика всъщност е една колонизация на страната – освен това, Европейският съюз трябва да поиска това да бъде прекратено, защото те колонизират и е, турското кипърско население. Благодаря, казва председателя. Моля ви, следете часовника. Благодаря ви. Like on... Благодаря, бих искала да се съсредоточа върху няколко теми които сме внесли в своите предложения, които сметаме, че ще допринесат за по-доброто качество на резолюцията. Това, което каза колегата Дав преди малко, а именно въпроса какво бихме искали да свърши баронеса Ашта, нашия външен министр. Съгласен съм с Андрю Дъв. Очакваме от нея да даде тласък на външните работи да поведе отношенията ни. мисля, че е, именно това е работата и това е мандата и може да го направи. Трябва да го включим това. Това очакваме от нея. И може да разчита на нашата подкрепа. И макар и не всичките държави членки да е, засвидетелстват такава подкрепа, е, тя трябва да се радва поне на нашата. Та това очакваме от нея да бъде двигател на общата външна политика и политиката за сигурност. Друг въпрос, който смятаме, че трябва да се укрепи е превенцията на конфликти и посредничеството в тях в общата външна политика и политиката за сигурност и общата политика за сигурност и отбрана. На 8 юли госпожа Аштън каза, че ще създаде съответната структура за управление при кризи и а, миротворчески организации пред нас в парламента. Това все още не сме го видели, още не сме видели назначаването на директор, който да се занимава с това в рамките на службата за външни дейности, който да се занимае а, с тези а, така обхватни, всеобхватни широки дейности, а, превенция на конфликти и управление при кризи. Мисиите на общата политика за отбрана. Смятаме, че е твърде а, малко цивилни а, служители а, участват в това процес. Всички подчертават а, военната страна на а, процесите. Трябва да осигурим а, граждански компонент а всъщност от всичките емисии само седем са военни, една е военно-гражданска, а всички останали са граждански, а те нямат достатъчна видимост. Трябва да се укрепи и това. Още едно нещо преди да спра. Проведохме дебати за НАТО. Мисля, че би било уместно да включим в доклада си че е, изразяваме съжаление по отношение на е, факта, че е, лидерите на НАТО не са успели да постигнат напредък по разоръжаването и неразпространението на атомни оръжия. А това е голям, сериозна част от процеса. И мисля, че именно на това трябва да стоява европейския а, процес. Мисля, че също трябва да упоменем споразумението от Солон 2003 година, което ясно разписва, това, че пътят за Западните Балкани е към Европейския съюз. Трябва да подчертаем, че нито една от страните няма да бъде изключена. И а, накрая а, трябва да призовем за незабавно подемане на диалог за визовия режим с Косово. Председателя, благодаря. Всички, които се изказаха до сега, са докладчици в сянка. За това им позволихме да говорят малко по-дълго. Има още двама оратори, които са заявили желание да се изкажат, но много ви моля да се е, ограничат до две минути. Първо госпожа Мунис, заповядайте. Е, Благодаря. Годишният доклад е много важен. Най-вече защото става дума за доктрината на Европейската служба за външна дейност. И когато нашия доклад бъде прият, ще става дума не само за тази една година, този доклад ще трябва да обхваща и периоди, разположени в бъдещето. И в този смисъл ние трябва да имаме единна доктрина – Внесла съм някои изменения в тази насока, но нямам време сега да ги обсъждаме. Сега по темата Косово много важно е да се подбират много внимателно изразите и думите, като се държи сметка за актуалната употреба на езика в Европейския съюз, така че ние да използваме едни и същи термини. Второ, външните политически инструменти на Европейския съюз, също и финансовите инструменти се посочват и във връзка с стремежа на Европейския парламент те да бъдат включени в рамките на проверката. Най-вече става дума за инструмента за стабилност. Тук става дума за способността да бъдат прилагани на практика правомощията, проистичащи от Лисабонския договор. Е, имам предвид Египет, например, но би било добре, ако докладчикът поеме сам това, съгласувано с останалите страни, където също е имало усилия за реформи, така че да има един позиция на Европейския съюз спрямо новите преходни правителства. Сега за Иран. Тук също трябва много внимателно да се подбират изразите. Миналата седмица обсъждахме на пленарно заседание доклада на Белдер. Важно е текстът да бъде единен и доклада да бъде актуализиран. Затова Южен Судан след референдума също трябва да се включи. Това е което искам да посоча, иначе останалото можете да видите в внесените от мен изменения. Благодаря, господин председател. Това е следващият оратор. Искам да Поздравя господин Албретини за този доклад, който е много пълен и много добре балансиран. Той покрива почти всички теми. Може би е, един малък недостатък датата, към която се представя доклада. Той не може да включи най-новите е, събития в Египет или в е, Либия. Аз имам някои малки изменения, които не са от е, много голямо значение и те са в посока малко да се актуализира доклада предвид е, Южното Средиземноморие и събитията там. Иначе докладът е, е навременен, много добре изготвен и, както каза госпожа Муньос, много важно е да се подбира думите, когато става дума за теми като Косово защото не всички 27 държави членки са признали Косово до момента. Така че още веднъж поздравявам господин Албретини, поздравявам успех, продължавайте в същия дух е, да бъдете така решим е, във вашата позиция, когато изготвяте доклади. Uh, Понеже гостът ни вече е тук, и понеже господин Албертини трябва да вземе думата по това, което бе казано току-що, Извиняваме, че няма да дадем думата на господин Поповски сега, а ще дам думата на господин Албертини, за да даде, за да даде своя отговор по бележките на колегите. Както вече казах, коментарите, които днес бяха огласени, съвместени и всички са от значение, всички са пряко свързани с темата. Най-вече по отношение на, на скорошните събития, които бяха неочаквани в най-различни области. Естествено, Южното Средиземноморие от една страна, от друга страна и на изток събития, които доведоха до възникването на необичайни положения, и а, ще наложат корекции в доклада, да. Тъй, че всичко, което бе казано, укрепване на ролята на Европейския парламент, усъвременяване на външната политика, всичко това ще се отрази. И ще се включи в компромисните изменения това ще го а, обсъдя с вас по нададък Остава само една а, минута а, преди да дадем думата на нашия гост. Затова ще говоря съвсем а, накратко. Както вече казахме, можем да внасяме устни изменения преди окончателното гласуване. Това обаче е един доклад а, за една отдалечена за една отдалечена а, година вече. Година доста по-различна от тази година, която е изпълнена с сътресения. Тук говорим за въпроси, свързани с един период още по-отдалечен от самата година, преди две години. Опитваме се обаче да надграждаме а, над постигнатото, да не се съсредоточаваме единствено върху това, което се е случило. Бих искал а, компромисните изменения всъщност да разширяват а, обхвата на това, което вършим, като се позовем на коментарите, критиките и всичко друго, което бе споделено тук. И така, благодаря ви. Без да губим повече време, нека да преминем към следващата точка от дневния ред. Allora, la facciamo venire. Bene, prego il nostro ospite di venire al tavolo. Добре, искам да помоля сега нашият гост да дойде тук отпред на председателската маса, за да можем да започнем съвместната си работа. Bene, diamo il benvenuto. Значи, още веднъж искам да поздравя най-сърдечно сред нас министър-председателят на Армения Тигран Сарксян. Мисля, че е, горе-долу правилно произнесох името. Радваме се, че присъствате сред нас. За нас това е голяма част. времено искам да поздравя, но всъщност няма да го поздравя, защото не е тук. Председателя на делегацията също го бях поканил, но за съжаление той не можа да дойде. Господин министър-председател, вие дойдохте тук при нас и естествено за нас това е голяма чест и радост, защото нашите отношения с Армения естествено са много е, интересна област и са част от европейската политика за съседство, която в момента е подложена на проверка. На 20 април Европейската комисия ще приеме насоки по тази политика и нашата комисия днес преди обяд прие е, текст за източното измерение на европейската политика на съседство. Там посочваме значението на тази тема. Ние подкрепяме източното партньорство и сме убедени от неговата полза. Тази политика е важен инструмент за реформите и модернизацията на страните партньори. Европейският съюз подкрепя демократичните промени в Средиземноморието. Вие знаете това. Нашата политика на съседство си поставя за цел да подкрепя спазването на демократичните ценности в страните партньори. Във вашата страна, господин министр-председател, имаше демонстрации, организирани от опозицията и аз бих искал да задам сега някои въпроси, които може би след това биха задали колегите. Искам да посоча тези демонстрации и реакцията на правителството. Ние Желаем положителен диалог, желаем също да се зачитат други мнения съгласно правилата на демокрацията. И сега една последна, но много важна тема. Става дума за е, все още нерешения конфликт в е, Нагорни Карабах. Парламентът постоянно се е опитвал да постигне мирно решение и да посредниче за него. Това е включено в е, е, декларацията на групата от Мадрид, е, също така в ОССЕ. Това са теми, които са намерили отражение в документи и ние стоим зад нашите позиции. Искаме също така правителството на Армения и на Азербайджан да намерят мирно решение на този конфликт. Аз говорих обаче доста дълго. Сега искам да ви дам думата, за да изслушаме вашия доклад, вашето изказване и след това ще имаме време за дискусия до около 17.30 часа. Имате относителна свобода по отношение на регламента за изказване, но все пак не трябва да превишавате 10-15 минути. Моля, господин министр-председател, давам ви думата. Уважаеми господин Албертини, почитаеми евродепутати, дами и господа. За мен днес е голяма чест, че мога да говоря пред Комисията по външна политика. Благодарен съм на Европейския парламент за това, че организира настоящата среща. Всеки един от въпросите, които са включени в днешния дневен ред, трябва да бъде разглеждан в контекста на последните събития в света. Какви са силите зад настоящата криза, брожения и конфликти в Близкия изток и Северна Африка? Отговорът е съвсем прост. Хората искат промяна. Но, както знаем от историята, не всички промени е, водят до желаните резултати. Следователно, аз вярвам, че успехът на основните промени зависи най-вече от е, способността съвместно да се формулират цели и възможността хората да участват в процеса на постигането на тези цели. Опитът на държавите от Европа всъщност ясно показва ефикасността на демократичните институции при постигането на всичко това, като в същото време се гарантират основните права на свобода на изразяването, плурализма и публичният дебат. Армения съвсем съзнателно избра европейския път. Това е един избор, който проистича от общите християнски корени, които имаме, и решението да отхвърлим авторитарният режим. Вековното наследство на Отоманската империя и на Съветския, на Съветския съюз промениха из основи социалното ни поведение. Демократичните реформи крият себе си потенциала да променят поведението на хората. Те започват с усъвършенстване на избирателния процес, укрепването на защитата на правото на лична собственост, опазването на независимостта на съдебната система и насърчаването на появата на една средна класа. Една класа, от економически и социално отговорни гласоподаватели и граждани. Но все още има една пропаст между ценностите и мечтите на Армения и настоящата действителност. Днес е, промените се случват по-бързо, отколкото в миналото. Следователно, Армения трябва да ускори прилагането на реформите и промяната на своите институции. Сега е ясно, че техническата помощ, както и финансовата подкрепа от страна на Европейски съюз ще бъдат изключително важни за това да се постигне един бърз и значителен напредък. В този контекст източното партньорство, което предлага Европейския съюз, е един основен инструмент, който може да даде тласък на процеса на промени. Отново повтаряме своята благодарност за предложението и своето намерение да продължаваме да развиваме, да се развиваме по посока економическо и политическо сближаване с Съюза. По-настоящем текат преговори за споразумение за асоцииране с ЕС и също така ще започнат разговори за дълбоко всеобхватно споразумение за свободна търговия с ЕС. Благодарение на помощта от страна на Европейския съюз вече успяхме да изпълним някои много важни проекти. По-специално успяхме да създадем а, позицията на един силен независим омбудсман в Армения, както и дипломатическа школа. Въведахме електронно правителство, както и система за подаване на данъчни декларации по електронен път. Това е изключително важно за подобряване на бизнес средата и намаляване на риска от корупция. Два други важни проекти са свързани с подкрепата за реформата в правосъдието, както и подкрепа за достъп до правосъдие. И двата проекта все още текат. Подкрепата на ЕС и експертните познания на съвещателната група бяха изключително важни за прилагането на економическите и съдебни реформи в Армения. Трябва да кажа обаче, че нашия потенциал за реформи е доста подкопан от геополитическите рискове, които продължават да, да възникват в Южния Кавказ. На първо място воинствената риторика и непрекъснатите военни разходи на Азербайджан, както и желанието за война по отношение на конфликта в Нагорни Карабах, Караб... да, Карабах, извинете, продължават да ескалират политическото напрежение в региона. Второ място, продължаващата блокада на Армения от страна на Турция всъщност намалява възможностите за диверсификация на арменската економика. Амбициите на Турция в нашия регион оказват отрицателно въздействие върху мирните преговори по отношение на конфликта в Нагорни Карабах и забавят разрешаването на конфликта. И накрая. Без по никакъв начин да искам да поставям под съмнение усилията на ЕС да поддържат мира по света, както и стабилността, искам да привлека вниманието към факта, че международните санкции срещу Иран всъщност представляват едно предизвикателство за нашия потенциал за економически растеж. Единственият коридор, който свършва Армения с останалата част на света е Грузия, ако оставим на страна Иран. Трагичните събития, които през август 2008 година се случиха в нашия регион, всъщност показват уязвимостта на арменската економика, като това всъщност може да бъде отдадено най-вече на наличието на един единствен транспортен коридор. Успяхме всъщност да, организираме транспорт посредством Иран. Затягането на санкциите обаче рязко намалява възможността на този коридор да функционира, докато нашите съвместни усилия заедно с ЕС да отворим коридор на турската граница се провалиха. Потенциалът на спящите конфликти да се появят отново в Южен Кавказ може да бъде намален само ако се изгради една обща платформа от ценности. Турция, Азербайджан, Грузия и Армения са заявили, че се че признават един път на европейско развитие. Ние ясно разбираме, че ефикасните реформи по този път ще допринесат за регионалното сътрудничество и сигурност. Единствената възможност за развитие на нашите страни трябва да се основава на ценности като взаимно доверие, толерантност и солидарност. Всички те са сред основните такива в съвременна Европа. Световната криза показа фундаменталните проблеми, които среща нашата страна. Недостатъчна диверсификация на економиката, неефикасна система на публична администрация, нелоялна конкуренция. Освен това, економическата криза доведе до все по-голяма бедност и увеличаване на външния публичен дълг и по-висока инфлация. Всички тези фактори намалиха нашия потенциал за изпълнение на реформи. Европейският съюз обаче предостави значителна подкрепа за преодоляване на последствията от глобалната финансова криза. Скъпи колеги, сега бих искал да представя институционалните реформи а, съвсем накратко укрепване на демократичните институции. Това е от водещите теми в нашия дневен ред. С съществуването на силни демократични институции, активно гражданско общество, свобода на изразяването и справедливо представителство са жизненно важни за постигане и поддържане на политическа стабилност. Независимата съдебна система може да опази демократичните права и свободи и да насърчи предприемачеството. Реформата на образованието е един от най-ефикасните начини да увеличим интелектуалния си потенциал и да ускорим промените в социалното поведение. Едно съвременно общество не може да бъде изградено без наличието на съвременни университети. Равните права и равния старт са много важни за една функционираща пазарна економика – конкуренцията пък е невъзможна без данъчно облагане и данъчни и митнически реформи. Корупцията и неефикасната публична администрация са основни пречки пред прилагането на реформите. Поради тази причина ние приехме една програма за борба с корупцията и се намираме в процеса на разработване на законодателство, свързано с откриването и оповостяването на конфликти на интереси. Една надежна социална програма също така би трябвало да предостави добро здравеопазване, добра пенсионна система, да намали бедността и безработицата. Ясно е, че забавянето на прилагането на реформите подрива доверието в нашето правителство. Можем да увеличим това доверие само като предприемаме ефикасни мерки в тази посока. Обеден съм, че подкрепата на Европейския съюз ще бъде изключително важна за Армения, за да може тя да върви напред. Тя ще ни даде възможност и да управляваме рисковете и да гарантираме макроекономическа стабилност. И накрая, уважаеми колеги, настоящата ситуация изисква радикални промени и дръзки инициативи. Европейският съюз може да играе много важна роля в поддържането на мира и стабилността в Южен Кавказ посредством активно участие в региона, посредством насърчаване и подкрепа на реформи. Армения има нужда от финансова и интелектуална подкрепа на донорите, за да може да се запълни празнината между потенциала за реформа и оповестените ценности. Под лидерството на президента Саркисян, Армения има политическата воля да ускори процеса на реформи. И за това ние оставаме силно ангажирани към все по-активно и плодотворно сътрудничество с Европейския съюз. Благодаря ви за внимание. Сега с удоволствие ще отговоря на въпросите ви. Благодаря ви, господин министър-председател. Първи оратор е господин Вигенин, който е председател на делегацията в парламентарната асамблея Евронест. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Добре дошли в Комисията по външни работи, господин министър-председателю. Информацията, която споделихте с нас, е много важна. Естествено, Армения в момента е в една много особена ситуация с последици за економическото и, положи... и социалното положение на страната. Страната ви, вярно е, в много отношения ще трябва да решите на международна подкрепа. Вие няма как да подобрите отношенията на Европейския съюз с Иран. Нещата не зависят от вас санкциите, които се налагат на Иран. Бихте могли, могли обаче Бихте могли обаче да се включите по малко по-активен начин uh, за един от другите проблемни въпроси за вашата страна, Нагорни Карабах в тази връзка искам да ви попитам, как си обяснявате липсата на напредък в преговорите? Как е, ще подходите към все по-честите нарушения на примирието? При положение, че няма напредък в преговорите, Как виждате нещата за напред? Когато няма, при една такава конфликтна ситуация не може да се а, стоварва вината само върху едната страна. Намирате ли грешки и у себе си? В момента а, изгледите за развитието на отношенията между Европейския съюз и Армения са доста положителни. Споразумението за асоцииране по-специално ще ви даде възможност да задълбочите тия отношения. Надявам се скоро да започнете преговори за въвеждането на дълбоко и всеобхватно споразумение за свободна търговия с Европейския съюз. Та, това е втория ми въпрос. С оглед на тези възможности Какви са отношенията ви с Русия? Получили ли сте предложение за а, влизане в митнически съюз с Русия? Такова споразумение се изготвя между а, Русия, Казахстан, Беларус. А, някои други страни също са получили предложение понеже според нас това би било в разрез с включването на споразумение за свободна търговия с Европейския съюз. И накрая по въпроса за либерализирането на визовия режим. Получили сте послание от господин Бароза по този въпрос, доколкото знам. Ние като парламент гледаме много положително на максимално скорото почване на преговорите и по този въпрос, за да могат арменските граждани свободно да пътуват в Европейския съюз. И накрая, понеже аз съм председател на делегацията на Европейския парламент в Евронест, искам да кажа, че приветстваме позицията на Армения по този въпрос и приноса, който сте дали и се надяваме, че в рамките на един месец да можем и вас да ви е, приветстваме като една от страните е, от източното пар- партньорство. Всички, освен Беларус, имам предвид. Е, това е една арена, на която ще може всеки да отстоява своите идеи и интереси. Европейския съюз ще прави всичко възможно да не се измества вниманието във външната политика твърде много а, на изток, понеже има много о, неразрешени въпроси все още и на изток, които могат да бъдат разрешени с наша помощ. Благодаря. Господин Арлаки, Уважаеми е, господин председател, господин министр-председател, е, два кратки въпроса към вас. Е, два кратки въпроса към вас. Първият е свързан с проблема в Нагорни Карабах. Какво мислите за резолюциите на ООН за разрешаването на проблема в Нагорни Карабах? Второ, АЕЦА който а, дава основ, който е, дава основен а, дял от а, електроенергията в а, Армения. Временно се закрива, а, се извежда от експлуатация заради а, земетресението. Получили сте оценка от САЩ и от а, Европейския съюз. За Европейския съюз а, по наша оценка, това е, е най-старо поколение съветски реактори. Какви са в момента тенденциите, какви са плановете по този въпрос? Благодаря ви. Председателя. Госпожа Луначек. Благодаря, господин председателю. И аз ви приветствам от името на Зелените на заседанието на Комисията по външни работи. Два въпроса бих искал да повдигна. Първо, това, което каза колегата току-що за АЕЦа във вашата страна, Метамур. Както чухме, това е един от стар... най-старите действащи е, реактори. Също така е построен в сейзмична зона – на разлом всъщност. Според регламентите за ядрена безопасност и а, И след това, което стана в Япония, може да се каже, че вашия, вашия АЕЦ е сравнително безопасен, поне така не е казано, но такова е моето тълкуване, понеже не е толкова вероятно да се случи подобно земетресение. Също така, четем, че АЕЦът не е защитен, особено а, по отношение на изтичане на а, радиоактивност. През 2007 или 2008, доколкото знам, а, сте взели решение за строеж на нова атомна електроцентрала. Има ли някакво преосмисляне на това решение, както за стария АЕЦ, така и за построяването на нова централа след катастрофата в а, Япония, след като а, Това е сеизмична зона, след като е построен на, на разлом. Какво мислите сега и след събитията в Япония? Втори ми въпрос. Имате ли някакви планове е, за ползване на възобновяеми източници на е, енергия и енергийна ефективност, така че да изведете постепенно от експлоатация стария АЕЦ, а не да, не стру... не да строите нов? Втория ми въпрос е свързан с Нагорни Карабах. Във вашето изложение говорихте за враждебното войственото поведение или риторика на Азербайджан и, и техните инвестиции във военно дело. Аз по принцип не съм привърженик на големите военни бюджети, но доколкото знам, Армения също отделя 19% за отбрана от бюджета си. А това също ми се вижда малко прекомерно. Та, е, как виждате нещата? Вие обвинявате Азербайджан за проблемите. Извинявам се, че много открито говоря, но в политиката не може да се е, реши каквото и да било, ако единствено обвиняваме другата страна. Това до никъде няма да ни доведе. Та, е, според вас, вие, вашата страна, какво може да стори, за да, да сложи край на безисходицата в е, отношенията между двете страни? Смятате ли, че е възможно да покажете добра воля, вие самите, и като почнете да освобождавате част от окупираните територии около Нагорни а, Карабах? така че да поведете процеса. И последното нещо, което искам да а, попитам, е свързано с изтичането на мозъци от Армения. Много хора наистина бягат от Армения, защото не виждат никаква бъдеща реализация. Какво правите, за да ги задържите? Благодаря. Господин Келан. Извинете, има други оратори, но времето тече бързо, така че ограничавайте се в 3 минути. Благодаря. Uh, Благодаря, председателю. Господин министр председател искам да изразя задоволството си, че сте тук. Вие сте представител на най-древната християнска страна и представлявате един мост на общите ценности, които споделяме в Европейския съюз и Армения. Искам и се да приветствам Армения и в асамблеята на Евронест. Колегата Вигенин го спомена. Имам въпрос по отношение на реформите. Може би вече сте говорили за тях, но според вас, кои са най-важните реформи и къде точно може да Европейския съюз. Още един въпрос, свързан с инвестициите в Армения. Какви са условията? Какъв е данъка, с който облагате търговските дружества? Благодаря ви. Е, Благодаря, господин Келам. Господин Даф. Um, oh, uh- господин министр председател Какво бихме могли да намерим в сърцевината на исторически и съвременен проблем, който имате с Турция? Запознати сме с историята, но ще бъда много благодарен, ако бихте могли да ни дадете съвременното тълкование на това, на тези проблематични взаимоотношения. Смятате ли, че влиянието на диаспората, арменската диаспора, която е много богата и разпръсната по цял свят, пречи на вашите способности, способностите на парламента, на правителството да подобрят те отношенията с Турция и да модернизирате възприятието си едни за други. Понякога оставам с впечатлението, че отношението на диаспората е по-реакционистично и по-националистично, по-вредно от сигналите, които се изпращат от самата Армения и от администрацията. Благодаря на господин Дав и сега господин Танък, три минути. Благодаря, господин председателю. Господин министър-председател, искам да ви приветства. Вече сме се срещали и затова няма да повтарям всичко това, което казах днес по-рано. Първо искам да поздравя вашето правителство за неговата економическа програма. Тази економическа програма всъщност показва, че бихте могли да се възстановите след свиването на економиката ви през 2008 година. Ако разбира се, можехте да избирате къде да се намирате по света, вероятно щяхте да си изберете друго място, не да се намирате сред такива трудни съседи като Иран, Русия, Азербайджан и много други. Така че се намирате в трудна част от света, но ключов стратегическо а, местоположение по отношение на нашата енергийна сигурност, както и в, в а, смисъла на геополитическата стабилност в Каспийския регион. Затова искам да ви задам следния въпрос. Какво може да направи още Европейския съюз, за да ви помогне? Миналото аз, когато бях докладчик за европейската политика за добросъседство, твърдях, че парите на Европейската комисия трябва да се използват за мерки за гражданското общество в Нагорни Карабах. Мятах, че е абсолютно несправедливо средства да отиват в Южна Осетия, в Абхазия, където също има замразени конфликти за територии. И поради външен натиск, а знаем откъде върши този натиск, да не се дават такива средства от страна на комисията за Нагорни Карабах. Наистина, воинствената риторика на Баку ме притеснява. Сега те обаче имат доста по-голяма възможност а, в чисто финансов план, благодарение на петродоларите. Вие сте доста по-малка страна и като економика, и като население. Явно 19% трябва да харчите за отбрана, за защитавате своите интереси, тъй като сте заобиколени от по-богати съседи които често правят много воинствени изявления. Казват, че има военно разрешение на конфликта, което, разбира се, трябва ясно да заявим като международна общност, че не може да има военно решение за разрешаване на спор около Нагорни Карабах. Той трябва да бъде разрешен по мирен път. Групата от Минск. Какво прави групата Минск? Какво още трябва да прави? Прави ли Франция достатъчно като член на групата от Минск, като държава членка Франция на, на ЕС и до каква степен върховният представител за външна политика може да направи нещо повече? Това, което ме притеснява, че вече няма вър... позицията на господин Самнаби, който отговаряше за Южен Кавказ на високо европейско ниво, той имаше една наднационална роля в региона. Задълженията му бяха свързани най-вече с това да се занимават точно с въпроси като Нагорни Карабах. Елиминираха тази позиция и най-вероятно ще назначат някой, който да занимава с всички замразени конфликти, като например Приднестровието и така нататък. Та, означава ли това, че Европейския съюз оттегля от активна роля и не търси вече економическа и политическа интеграция в Южен Кавказ? и разрешаването на тези неразрешени проблеми, особено този в Нагорни Карабах. Ако не се направи нещо, мисля, че ако започне разтапяне в кавички на тези замразени конфликти, то, то тогава ще има проблеми и на Запад, защото ще спрати енергийните доста, доставки извинете, към Запада, ще има повече а, иммигранти към нас и така нататък. Благодаря, господин Танък. Две минути, префаворе. Господин Кирилов, три минути. Us, uh, Благодаря, господин мистер председател че сте с нас. Благодаря ви за доста ясното и честното описание на това, което се случва в вашата страна и по отношение на конфликта. Съгласен съм с вас, че след такъв дълъг период, 20 години, застой по отношение на Нагорни Карабах, нещо трябва да се направи. Споменахте, че са необходими дръзки действия и значителни стъпки напред – не може да бъде устойчива ситуацията такава, каквато е тя днес. Има жертви от двете страни. Аз бях поразен, като разбрах, че едно 9 годишно азербайджанско момче е убито от снайперисти. Нещата не могат да останат така. Казахте, че е необходима по-активна роля на Европейския съюз ние като че ли не успяваме до момента да постигнем това, но аз лично смятам, че трябва да започнем а, да бъдем по-конкретни в постигнатото. Ако няма проява на добра воля, ако няма ясни стъпки, както каза и госпожа Луначек, ако няма оттегляне от част от окупираните зони около Нагорни Карабах, какво ще се случи? Имате нужда, разбира се, от гаранции. Аз съм говорил неофициално с част от вашите политици, защото вие най-вероятно си мислите, че ако вие се оттеглите, Азербайджан ще заеме тези територии. Мисля си, че е съвсем вероятно и дори е във ваш интерес да поискате Европейския съюз и международната общност и Русия да се ангажират с мироопазваща функция, за да може да се постигне това. Какво се случи, когато Медведев се срещна с президента преди седмица? и арменските и азербайджанският президент е, отправиха положителни послания. Искате ли Европейския съюз да се намеси много повече, за да може да гарантира мира в региона в бъдеще? Защото всички страни в региона, както и ние, сме заинтересовани. Благодаря, господин Кирилов. Господин Салафранка за 3 минути. Благодаря, господин председател, господин министър-председател. От името на политическата група на е НП искам да ви приветствам с добре дошъл в Комисията по външни работи на Европейския парламент. Вашето присъствие тук сред нас може би не е последно, надявам се това да е така и се надявам също така да останем в контакт, за да продължим нашия диалог и да можем да реагираме конструктивно на предизвикателствата, пред които сме изправени. Мисля, че тук трябва да се спомене не само този важен орган на Европейския парламент в лицето на Комисията по външни работи а, и други органи, които засягат страни от региона. Господин министър-председател, искам сега да чуя от вас какво е мнението ви по отношение на парламентарните избори, които при вас ще се съдък, виждате вие този процес – преди последните избори имаше конфликти и мисля, че ще бъде от интерес на всички изборите да бъдат проведени при възможно най-висока прозрачност, за да може пред урните наистина да се засвидетелства волята на народа. Аз бих искал да попитам как точно смятате да процедирате при тези избори. Един колега говори за значението на арменската диаспора в чужбина. Не знам дали арменците, които живеят в чужбина, също имат възможност да участват в изборите, защото става дума за много хора и това би се отразило в значителна степен върху изборния резултат. Още един въпрос. Какво очаквате от споразумението за асоцииране с Европейския съюз и доколко това споразумение може да бъде от помощ не само когато става дума за толкова важни аспекти, които засегна господин Келъм, а именно ценностите, които са залегнали в основата на всяко от нашите споразумения за асоцииране, а доколко ние можем да ви помогнем да преодолеете тежката економическа ситуация от 2008 година. Господин Танък говори и за това. Аз искам да науча от вас какви са тенденциите на развитие в Нагорни Карабах, дали поддържате контакти с Русия и това също беше казано, доколко Европейският съюз може да участва по-активно, за да може да способства за мирно решение на този конфликт. Благодаря. Благодаря, господин Салафранка, казва председателят, господин Кукан за три минути. Uh, Благодаря. Добре дошъл, е, господин министър председател и делегацията ви. Много, а, ин, много интересно и много а, реалистично беше изложението ви на ситуацията. Колегите зададоха най-важните въпроси които могат да се отнесат, е, отнесат до вашата страна, така че може би ще повторя някой просто. Когато говорим за положението в а, е, различни а, е, области на света, винаги а, тук в Европа под, подчертаваме значението на регионалното сътрудничество. То не винаги е нещо, нещо лесно постижимо в двустранен план – Та и аз ще се радвам да чуя а, отговора ви на въпроса зададен от господин Дъв а, за това как виждате развитието на отношението си а, с Турция, като имате предвид цялата си предистория. Мислите ли, че е възможно да се стоплят отношенията? Това би ли било полезно за вас? И изобщо има ли смисъл да се мисли, реалистично ли е да се мисли за реално регионално сътрудничество в вашия регион? Благодаря, господин Кукан. Следващия оратор. Поздравени от мен на господин министър-председателю за усилията за економически, политически и съдебни реформи. Неотдавна бях в Баку, посетих една конференция, неправителствена конференция, организирана от Европейската комисия. Имаше представители и на ваши неправителствени организации. И доста а, приятелски си говориха с техните азербайджански колеги, тези арменски представители. Това ми дава възможност да ви задам един въпрос, който до сега не бе зададен. Не мислите ли, че може да положите малко повече усилия, за да постигнете пряк диалог с Азербайджан? На политическо, на човешко, на гражданско ниво. А така че да се промени тая риторика и тона, с който си говорите. В Баку чух много обвинения, отправени срещу вашата страна, подобно на това, което вие казахте за военната заплаха. Партньорите ми в Баку категорично казаха, че е, те самите не подкрепят военното разрешаване на конфликти, че военното разрешение не е решение. Та, бих искал да ви попитам, виждате ли някаква възможност ние, Европейския съюз, е, да изиграем някаква по-активна роля в е, този диалог? Струва ми се, че групата Минск не е достатъчно. Тя не е довела до резултати. 15 години и сега има нужда от нова кръв и нови идеи. И накрая искам да кажа, че ми се струва понякога, че в така сложния регионален контекст, който описвате и другите колеги описват, е, че често пъти малките страни стават жертва на интересите на големите, дори интересите на по-големите съюзници. Та и вие, а, е, мисля, че не бива да разчитате, разчитате единствено на една голяма страна, която ви а, е, обещава помощ а, е, в случай на сблъсък.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 за въпросите. в които се включваше и най-малко оценка. В рамките на 12-те минути, които ми оставаш, ще се опитам по групи да отговоря на въпросите. Първата група въпроси бяха, сведени, бяха свързани извинете, с Нагорни Карабах. И разбирам, от вас, че искате да ни помогнете да разрешим конфликта в Нагорни Карабах максимално скоро. Тъй, че сърдечно ви благодаря за готовността за съдействие. Как според мен бихте могли да ни помогнете Европейския съюз и Европейския парламент? Когато има конфликт, двете страни виждат решението на проблема по различен начин. И трябва да седнат заедно и да достигнат до съгласие чрез преговори. Ако двете страни седнат на масата за преговори, но от самото начало си дават сметка, че проблема няма да се реши на масата, тогава никой нищо не може да помогне на двете страни. Това е много важен принцип за, от значение за разрешаването на конфликта в Нагорни Карабах. Според нас единственото решение е мирното решение. Ако и вие сте съгласни, ето какво може да направи Европейския съюз. Европейския съюз трябва да отправи яв, ясно послание до преговарящите страни, че ако която и да било от тях се опита да разрешава проблема чрез сила, международната общност ще наложи най-строги санкции срещу тая страна. И ако международната общност отправи ясен сигнал, че мирното решение е единственото решение, това би било най-добро, най-доброто всъщност, което можете да направите за нашите опити за а, преговори. Групата Минск от ОСС и напредъка, който е отбелязала заедно с САЩ, Русия, Франция, дават достатъчна а, основа за мирното разрешаване на а, конфликта в Нагорни Карабах. Мисля, че определено може да даде основа за преговори. Това, което е постигнато от групата Минск. От Минск. Съгласен съм с казаното, че, казаното, че ако международната общност е, отправи явно послание, че военното решение не е решение и че двете страни трябва да ограничат е, разходите си за военни действия, Но ако една от страните смята, че има много хляб във военното решаване на а, конфликта и продължава да инвестира в такъв подход, тогава няма как да се стигне до мирно решение чрез преговори. Това по първата част от въпроса. По втората, как Европейския съюз може да им помогне в това отношение, ще кажа следното. Ако двете страни гледат по различен начин за това какво ще е решението на конфликта, това означава, че двете страни имат различно разбиране за това какво е честно и какво е справедливо. Нещата се свеждат до ценностни системи. С това искам да хвърля мост към втория въпрос ролята на Европейския съюз в мира в целия регион. Както казах, това е най-лесно постижимо а, чрез а, създаването на общи ценности. Ако всички стъпваме на еднакви ценности, по-лесно ще можем да а, достигаме до споразумения по спорни и конфликтни въпроси. Азербайджан, Грузия, Турция и Армения. Всички сме заявили, че за нас е- европейската интеграция е от огромно значение и че ценностите, на които се гради Европейския съюз, са от централно значение и за нас. И четирите страни се стремят към европейска интеграция, но очевидно има някакви, някакви сериозни проблеми. Понеже ценностите, които твърдим, че сме прегърнали, са много различни от тези, които се следват на практика. Та затова, според мен, най-добрият начин да се насърчат реформи и европейска интеграция е чрез създаването на реални общи стойности. Страните от региона имат нужда от, Евро... от помощта на Европейския съюз, помощ, която да укрепи и засили потенциала за реформи. Ако успеем по пътя към европейската интеграция. Ако успеем да внедрим на практика европейските ценности, тогава ще успеем да разрешим и конфликта. Понеже ще гледаме от сходни гледни точки на базата на еднакви ценности. Следващия въпрос, третия въпрос нашата атомна електроцентрала, извеждането от експло... експлоатация, вероятността за нова атомна електроцентрала, особено в контекста на събитията в Япония. Това е въпрос, който се повдига днес и се обсъжда много разгорещено в много страни с ядрена енергетика. Естествено и при нас се говори за това. как да се повиши сигурността и безопасността на нашия АЕЦ. Работим с а, международните агенции, които се занимават с енергийна сигурност. А, много отворено и по прозрачен начин си сътрудничам с тях. Разписали сме програма с мерки за сигурност. Получаваме подкрепа и от Европейския съюз за засилването на сигурността на атомната ни електроцентрала. Искам да използвам тази възможност да благодаря на Европейския съюз за тази подкрепа. Но както навсякъде друга да света, всички други страни и ние в Армения преразглеждаме въпросите свързани с сигурността на АЕЦ Следващия въпрос бе свързан с отношенията ни с Турция. Много ще се радваме на евентуален успех на Турция по пътя им към европейска интеграция. Много се радваме, че това е една страна, с демократични ценности, е по демократичния път, пазарната економика и европейските ценности, е, защото това може да доведе единствено за по-благоприятен климат за развитие и за Армения. Последните 20 години политиката ни в тази област не се е променяла. Безусловно сме готови да установим дипломатически отношения с Турция, модерни дипломатически отношения. И това се вижда най-добре в смелата ни инициатива да подпишем в Швейцария протоколите. Президента на Армения каза, че ние сме готови да ратифицираме протоколите. Нещо повече, Конституционният съд на Армения е излезен с положително становище по тези протоколи. За съжаление, Турция все още не е готова да възстанови отношенията си с Армения по безусловен начин, без да постави условия. Следващия въпрос бе свързан с арменската диаспора. Арменците представляват един организъм. Те са като едно цяло тяло. Няма как една част от нацията да се противопоставя на друга. Много нации имат диаспори, но те е, споделят същите ценности. Е, да се противопоставят различните части на един народ, на една нация, би било особено опасно. Естествено, че има разногласия в самата Армения и между Армения, Армения и диаспората. Има разногласия и по отношение на това как да се нормализират отношенията с е, Турция с това как да, да развиваме отношенията си с партньорите си. Някои арменци не бяха съгласни, че трябва да подписваме протоколите с Турция че парламента трябва да ратифицира тия протоколи. Това не означава обаче, че е, Армения и диаспората са от различни лагери. Отношенията ни с стратегическия ни партньор Русия е следващия въпрос. Отношения от огромно значение за Република Армения. Нещо повече, имаме военно присъствие в страната си. И това е съвсем съзнателно и добре известно решение на Армения. Като се имат предвид неразрешените ни проблеми, военни проблеми с нашите съседи, съседи, които имат пъти по-голям военен капацитет, ние трябва да намерим начин а, да гарантираме физическата сигурност и безопасност на, на, на нашия народ. Това са хора, които са оцелели след геноцид и хора, за които а, физическата сигурност е се е превърнало в инстинкт. военното присъствие и е, военната намеса ще намалее тогава, когато намалеят и рисковете. А рисковете, както казах, ще намалеят, когато е, се тръгне по демократичния път към реформата. Когато успеем да постигнем това, тогава регионът ще може да се радва на, една, на един дух на доверие. И вече няма да има нужда от присъствието на въоръжени сили по въпроса за митническия съюз. Русия, Казахстан и Беларус определено обсъждат този въпрос с други страни от ОНД. И в Армения се говори за това. Ето какво е позицията ни. Армения е член на Световната търговска организация. Ние сме привели в нашето законодателство всички стандарти, които се изискват по споразуменията с, с СТО. Русия също, също иска да се присъедини към Световната търговска организация и доста усилия се полагат, полагат в тази насока в последно време от Русия. Mm няма страна, която да не е в митнически съюз със своя съседна страна или да не може потенциално да влезне в такъв митнически съюз. Това не би било възможно. Тъй, че митническия съюз Извинете, не е възможно, не, няма прецедент една страна да е в митнически съюз с страна, с която да не граничи. Така че Армения не може да се присъедини към митническия съюз на Русия, Казахстан и Беларус, освен ако Грузия не се присъедини към него. Това не е на дневен ред и а, политическа, в а, политически план а, основната ни цел е да а, успеем да постигнем а, дълбока и всеобхватна зона за свободна търговия с Европейския съюз. По въпроса за Евронест. Ето какво мислим. Участвали сме и ще продължим да участваме в този процес. Понеже виждаме как се сформира една много важна политическа платформа, в която народните представители да обсъждат въпроси от общ интерес и да дават тласък или допълнителен тласък за по-нататъчно европейско интегриране. Ние ще продължаваме да полагаме усилия за успеха на тази структура. В Армения съществуват много проблеми и а, основното послание, което искам да отправя до вас е следното. Въпросът, който ми бе зададен по-рано за изборите, понеже след една година ще се проведат избори, парламентарни избори, и ще направим всичко възможно те да отговарят на европейските стандарти. Ето какво можем да отговорим по този въпрос. Трябва да ускорим изпълнението на програмата си за реформи, която в момента изпълняваме съвместно с Европейския съюз. За да постигнем една демократична страна, за да имаме законодателство в подкрепа на пазарната економика и колкото по-скоро изпълним тези реформи, толкова повече ще е доверието, което се дава на нашето правителство. Това ще е. Това ще е и гарант за провеждането на по-прозрачни, по-справедливи, по-честни избори, които отговарят на международните стандарти. Уважаеми колеги, за съжаление ми свърши времето. Но бих искал още веднъж да ви благодаря за активното участие в дебатите, за мненията и въпросите. sua presenza qui. Колегите добиха много положително впечатление от тази дискусия и смятам, че присъствието е, ви сред нас беше белязано от е, много голяма откритост и честност. Благодарим ви за предоставената информация и се надяваме, че във вашата трудна дейност, може би подкрепена с добрата дискусия в парламента, ще може да продължи в добра насока. Може би това ще бъде повод за вас да направите повече в сферата на правата на човека и в други сфери. Ние сме уверени, че при следваща среща ще могат да бъдат отбелязани много нови успехи. Благодаря ви и се надявам, че ще се видим отново в бъдеще. Сега прекъсваме заседанието за 5 минути преди да се присъедини към нас комисар Фюле. Uh, Уважаеми колеги, моля заемете местата си. Трябва да започнем работа. Signor Commissario, come è tradizione, eh, lei è eh, così scrupolosamente presente. Господин комисар, вече се превърна в традиция вие да посещавате Комисията по външни работи към Европейския парламент в е, важни моменти и при изпълнението на вашите задачи, вие естествено винаги оказвате респект на нашата дейност, ние ценим това и по тази причина продължаваме от там, където спряхме миналия път. Днес ще говорим за а, размяна на мнения а, относно партньорството за демокрация и споделен просперитет със страните от Южното Черноморие. Това беше публикувано миналата седмица, така че е, пак ще става дума за европейската политика на добросъседство. Следим тази тема с голям интерес. Днес приехме две резолюции. Първо за южното измерение и второ за източното измерение на партньорството. И тези резолюции показват колко важна е тази тема е, за нашата комисия. Освен това, тук се установяват критериите за придобиване на статус на партньорство. Аз мисля, че на вас ви е известно, че комисията ни взе решение да формира група за следене на ситуацията в Южното си земноморие – тази група трябва да следи различните събития и естествено да извършва оценка всички действия, които извършва Европейския съюз в тази сфера, също подлежат на оценка, защото тези страни са се насочили към процент на демократични промени. Само малко са страните от тях, които правят изключение. Всъщност аз не искам повече да казвам нищо. Ще се радваме да ви чуем. Давам ви думата, ако обичате, по възможност не повече от 10-15 минути. 15 минути по-скоро, не 10 минути. Имате на разположение. Uh, um, um, Благодаря, господин председателю. Благодаря за тази възможност. Очаквам с нетърпение възможността да си взаимодействам с групата по мониторинг по отношение на Южното Средиземноморие, както се спомена. Господин председател, почитаеми депутати, на 28 февруари бях тук за последен път и още тогава споменахме, че събитията, които се случват в Северна Африка, е, са исторически. Обсъждахме как Европейския съюз трябва да приветства с цялото си сърце тези събития. В тях се крие надеждата за по-добър живот на хората от региона и по-голямо зачитане на плурализма, правата на човека, социалната справедливост и основните свободи, които са в сърцевината и на нашите ценности. Миналият път казах, че това, което се случва, всъщност опровергава твърдението, че арабския свят не е, нов, не е готов за демокрация. Многократно успяхме да видим, че демокрацията обаче отнема много време. Това е вярно. Дълбоките демократични промени, които искат хората в региона сега, не могат да дойдат а, бързо. Знаем, че това е една постоянна, непрекъсната борба. Но това пък а, по никакъв начин не е извинение за забавяне на реформите или тяхното отлагане. Посланието от региона е ясно. Сега е моментът. Светът трябва да започне сега и ако е започнал, трябва да увеличи скоростта си. Точно в този контекст е, и комисията и Върховният представител миналата седмица излязоха с едно съвместно съобщение, в което се излагат планове е, за преглед на сътрудничеството с Южното Средиземноморие, за да може да се изгради едно ново партньорство в подкрепа на промените. Там а, в съобщението се описват първостъпките, които са предприяти до момента, както и всички инструменти за незабавен отговор на случващите се събития. Независимо дали става дума за подкрепа на прехода в Тунис или пък предотвратяване на хуманитарната криза в и около Либия. Освен това, съобщението излага как бихме могли да се придвижим към едно ново партньорство което да се основава на един подход, основан на, сним, на стимули. Политически, економически и социални реформи в а, страните от региона. Сега ще работим в три посоки. На първо място ще подкрепим демократичните трансформации при изграждането на институции. На второ място ще насърчаваме развитието на гражданското общество, контактите между хората, включая посредством по-голяма мобилност. И на трето място ще насърчаваме приобщаващ и устойчив економически растеж. В съобщението изразяваме своята убеденост, че сега е моментът за една качествена стъпка напред в отношенията между Европейския съюз и южните му съседи, които са в преход към демокрация. Този нов подход ще се основава съвсем ясно в един общ ангажимент към поддържане ценностите на демокрацията, правата на човека, доброто управление, правовата държава и социалната справедливост. Ние предлагаме едно партньорство за демокрация и е, общ просперитет или съвместен просперитет и то може да се основава само на едни такива общи усилия. Възнамеряваме да направим много повече, за да подкрепим едно развито гражданско общество, което да може да помогне за защитата правата на човека и да допринесе за изграждането на демокрация и добро управление. Ето, точно тук трябва да се опитаме да извлечем максимална полза от помощта, която държавите членки могат да предоставят за изграждане на платформа за гражданското общество, политическите партии, синдикатите и издруженията. Освен това, осмисляме и още три важни направления на политиката си. На първо място подобряване на мобилността. Това е едно дългосрочно искане на нашите партньори и то е в сърцевината на това да демонстрираме, че искаме да започне една нова ера на отношенията ни. Необходими са ни механизми за мобилност за всичко, което искаме да направим. Обмен на студенти, свободна търговия, сътрудничество между университети, мозъчни тръстове, обучение, гражданско общество и така нататък. След това подобряване на пазарния достъп. Около 200 милиона всъщност са младите потребители на този пазар, чието огромен потенциал за инвестиции, експорт и създаване на работни места е, не се използват. Този пазар може да стане възможен само ако те могат да изнасят това, което произвеждат. Това не е ясно изписано в съобщението на Европейската комисия, но то се спомена на извънредния Европейски съвет на 11 март. Ясно е, че когато му дойде времето, ще трябва да се говори по този въпрос. Пренасочване на финансирането. В, комуни... в съобщението се говори за насочване на нашето финансиране а, към а, определени а, инструменти, като например е, инструмента за европейско съседство и партньорство и след това да се видят какви са резервите и какви са инструментите за гъвкавост. И парламента, ти съветът работят вече по това Европейската инвестиционна банка много бързо да може да увеличи възможността си за отпускане на кредите към Южното Средиземноморие. Знаем, че ще отнеме време да си изградим една цялостна картина за потребностите на нашите партньори, обаче. Искам да подчертая, че съобщението на Европейската комисия отива отвъд тези три основни насоки. Както казах и последния път, когато обсъждахме тази инициатива, всъщност когато я обсъждахме единствения път, председателят Барозо се обърна към всеки един от комисарите с молба да помисли какво би могло да се направи в отговорностите на всеки един от комисарите. това отношение аз много се гордея, че мога да кажа, че съобщението е резултат от екипните усилия на комисарите. 25 конкретни мерки и инициативи се предлагат, които възнамеряваме да развием е, в е, работата си с този регион. Става дума за сфери, които са съвсем разнообразни, като например социалния диалог, развитието на селските райони, макрофинансовото подпомагане, морската политика, еври, средиземноморското въздухоплаване, създаване на енергийна общност в Южното Средиземноморие на Европейския съюз. Освен това призовахме съвета да предприеме дръзки стъпки по две предложения, които вече от доста време се обсъждат. Едното е свързано с реформата на регламента за европейското добросъседско и партньорство, за да може да се използват средства от предходни години, така наречените преходни остатъци като идеята е точно там да бъдат влети тези средства. По този начин ще се предостави необходима подкрепа за инвестиции и новаторство. След това на второ място да се изгради нови паневропейско-средиземноморски правила за происход. По този начин ще има економич... възможност за економическо сближаване в региона. Измежду тези 25 мерки има инициативи, които са свързани с външната политика и с инструментите за подпомагане и по-специално пренасочването на програмния период 11-13 за региона, както и създаването на инструмент за гражданското общество с добросъседски страни. Както казах, направихме абсолютно всичко възможно и искам да настоя пред вас, че имаме нужда от вашата подкрепа, за да можем да изпълним тези мерки, които сме замислили. Парламента е, е изключително важен в подкрепа на създаването на политически партии, които е, политически инициативи, извинете, които да могат да помогнат за плурализма в тези държави. Освен това имаме нужда от вашата подкрепа, за да обясним на обществеността, на правителствата във вашите държави защо са необходими тези мерки всъщност и как точно те ще доведат до едни нови отношения с този регион. Казвайки всичко това, според мен е очевидно за всички ни, че промените в Тунис, в Египет, както и в целия регион, вървят по своя собствен път с собствен ход. Готови решения не могат да се налагат и никой не бива да го прави. Това са процеси, които идват отдолу, от народа. Всяка една от държавите в региона е различна и затова всяка една от тях ще получи диференцирано внимание. Следователно, трябва да бъдем готови да вложим значителни средства и технически, и финансови, и също така да бъдем готови да извлечем от големия си опит по отношение на преходите и то по един начин, който всъщност да бъде диференциран за отделните държави. Този подход ще бъде разработван и ще се бъде включен също така в нашето съобщение за добросъседството, като включва, разбира се, и резултатите на прегледа, който проведахме през последната година. Нашите предложения и съобщението ще бъдат насочени към всичките ни съседи и то по един балансиран начин към всички държави и на юг и на изток. Ще продължим отново да отделяме балансирано внимание на всеки един от партньорите ни в Европейския инструмент за добросъседство и партньорство. Бихме искали, отново казвам, да подхождаме към всяка една от държавите индивидуално, а не на базата на географското и разположение. Напротив, на базата на ангажимента на всеки един от партньорите ни и амбициите му по отношение на реформите, които трябва да проведе. Искам да се възползвам от тази възможност, за да кажа, че отделихме малко повече време, за да излезем с съобщението за този инструмент, който споменах преди малко, защото искаме да включим всички държави в него и искаме да покажем, че Европейския съюз е готов да даде повече за повече и как съобщението от миналата седмица ще бъде приложено на практика. Има също така важни пуги, които могат да бъдат извлечени от наскорошните събития които да използваме и за отношенията ни с източните партньори. През май месец ще излезем с съобщение. Говорех за 20 април предишния път, ако си спомняте. Това може да ни даде възможност също така и на Европейския парламент добре да осмисли на скорошните събития и как това да бъде отразено в отношенията ни с всеки един от нашите съседи. И накрая искам за малко да се обърна към Средиземноморието и да ви кажа няколко думи за всяка една от страните по-отделно. Тунис. Преходното правителство прие е, положителни стъпки, либерализираха се политическите партии, свободата на сдружаването и на изразяването е, вече са факт и съответно ще има избори за ново учредително събрание. Европейският съюз приветства тези стъпки и е, предложи своята подкрепа. Дадохме ранна подкрепа за демократичен преход, включая подготовката на избори. Започнахме действия също така в подкрепа на гражданското общество и правовия ред. Ще се опитаме също така да подкрепим и тунизийската економика. Египет. В постоянен контакт сме с преходното преходните власти. Върховният представител госпожа Аштън ще докладва за своето посещение тази седмица в Кайро пред вас по-нататък. Там тя има възможност да се срещне с нови министър-председател и външен министър. Надяваме се тези промени да доведат до едно приобщаващо правителство с представители а, които биват подкрепени от повечето политически партии, за да има демократични реформи в страната. Нямаме никакво желание да диктуваме, да налагаме решения, но сме готови да помогнем на Египет, ако той е готов за нашата помощ. В същото време засилваме помощта си за египетското гражданско общество. Другите страни в региона също има много положителни реформи. Краля на Марокко заяви, че ще има конституционна реформа, ще се проведе рефен, референдум. Такива реформи бяха обявени и от краля на Йордания. Европейски съюз очаква с нетърпение да види какво ще се случи след провеждането на всички тези стъпки за демократизация на тези страни. Стигам до Либия. Независимо от няколко различия, всички сме съгласни, че ливийският народ заслужава същите възможности да се погрижи за бъдещето си, както съседите на Либия. На 11 март е, Европейския съвет е, излезе с ясна позиция по отношение на Либия и настоящия лидер на страната. Ще имаме последователен подход по отношение на тази си политика и е, постоянно сме в диалог е, в рамките на ООН с ключови страни, с Арабската лига и с Африканския съюз. Поддържат се контакти, за да бъдат доразвити решенията на Европейския съвет и да се проведе среща на върха за Либия, където да се съберат Арабската лига, Африканския съюз и Европейския съюз. Освен това, сме силно ангажирани, що се отнася до хуманитарната помощ и в страната Либия и по нейните граници. До сега държавите членки Европейския съюз са мобилизирали около 71 милиона евро и обмисляме отпускането на още средства. Освен това, правим всичко възможно, за да може бързо да бъдат репатрирани граждани на трети страни, които в момента са на границата между Тунис и Египет. Независимо от огромните усилия, които сме положили до момента, възможностите за евакуиране са под а, а, броя, всъщност не могат да поемат огромния брой мигранти. За момента нещата и везните се накланят посока на една победа на Кадафи. Ще видим какво ще се случи в свет за силност на ОНЕ. А, това обаче не означава, че ние няма да бъдем активни като Европейски съюз. Европейският съвет ясно заяви, че полковник Кадафи трябва да се оттегли за нас, Европейския съюз, това има важни последици, особено що се отнася до нашите политики по отношение на Либия. Макар, че е изключително важно постоянно да се контактува с страната, ние трябва да направим така, че да се окаже по-голям натиск върху настоящия режим и евентуално да се види какви ще бъдат различните сценарии за идващите месеци. Освен това се разглеждат рестриктивни мерки срещу неговия режим. Идеята е да се намалят ресурсите, с които разполага режимът. Тези мерки ще окажат отрицателно въздействие върху някои от фирмите в Европейския съюз, но ние трябва да бъдем последователни в позициите си, особено заключенията на Европейския съвет. Освен това трябва да видим как по-активно да водим диалог с либийската опозиция. И накрая Европейският съюз разглежда различни опции, свързани с евентуални операции на ОПСО – Почитаеми колеги, ние сме изправени пред едно историческо предизвикателство. Институциите на Европейския съюз наистина трябва да се изправят пред това предизвикателство и да бъдат достойни за него. Надявам се, че мога да разчитам на сътрудничество на Европейския парламент, за да може Съюзът да приеме съответните политики и да укрепи съществуващи инструменти и да посрещне това предизвикателство. Благодаря. Grazie, signor commissario. Eh, Благодаря, господин комисар. 14 оратори са заявили желание да се изкажат. Разполагаме само с половин час обаче за този дебат. Тъй, че от първия оратор ще трябва да, орг... да ограничим времето. Господин Панциери е председател на делегацията за Магреб. Това е първият оратор. Две минути. Не са ми необходими толкова минути и се надявам все пак, че ще успея да се вместя в краткото време. Искам да кажа следното. Ако имаше Оскар, вие, може би, господин комисар, щяхте да бъдете един от първите кандидати от комисията. Вероятно, нещо не е наред в работата на комисията и на съвета и затова сме говорили в тази зала. Става дума за следното. Нещата, които са приети, вероятно могат да се приложат на практика само за Тунис, защото наистина Тунис е, се подготвя за тази промяна. Аз е, не знам е, как може да се говори за отрицателен референдум. Има нови възможности. А Либия, Либия е катастрофа. Това е всъщност една страна, в която има ситуация на объркване и на бесилие. И Европа ще трябва да играе важна роля. Опасявам се, че е, ние ще е, изгубим част от нашето международно доверие много изкусните е, речи на Кадафи може да се превърнат в изходна точка за други страни. И е, тук е, мога да посоча, че две страни от Арабската лига не гласуваха за блокиране на въздушното пространство над Ливия. И е, освен това съществуват и различни опасности. Първо става дума за това, че гражданското общество в Северна Африка може да бъде разочаровано и това е опасност и от тази опасност съществува пък от своя страна опасност за общественото мнение в Европа за нас. Това също е голям проблем. А инициативите, които са насочени към Средиземноморието, за тях има опасност да загубят политическото си значение. В комисията се говори за интелигентно обвързване на изискванията, обаче тук трябва да се намерят е, партньори, на които да се поставят тези условия. Благодаря, казва председателя на господин Салафранка. Успяхте да се вместите в двете минути. Благодаря ви, е, господин комисар. Е, благодаря ви, че дойдохте тук и ни информирахте за това съобщение, което беше публикувано наскоро. Става дума за краткосрочни и дългосрочни мерки, става дума за партньорство, за благосъстояние и демокрация, става дума и за политическите грешки, които ние сме допуснали в региона и аз мисля, че това е една много интересна инициатива, която показва възможностите на гражданското общество, на мобилността, също така и е, дейностите, които могат да бъдат извършени от Европейската банка за възстановяване и развитие на е, Европейската инвестиционна банка, насочени към либерализация на търговията и така нататък, но всичко това трябва да бъде обвързано с определени изисквания. Аз смятам, че точно това е много важно в рамките на това партньорство за демокрация и е, благосъстояние, точно тук трябва да се прилага принципа колкото повече, толкова повече. И сега имам два въпроса към вас. Първо, вие казахте, че трябва да се гарантира финансово благосъстояние. Аз искам тук да науча как стоят нещата с стратегическия резерв, в каква посока вървят. И второ, господин комисар, Смятам, че комисията е политическа институция. Вие говорихте за е, съгласуване с съвета. Две държави членки в съвета за сигурност на ООН са внесли резолюция. Те са от съвета на Европа. Какво е вашето мнение? трябва ли сега да вземем решение, защото може да се получи така, че след 48 часа да падне а, е, Бенгази а, е, като град на опозицията и тогава наистина трябва да се действа. Благодаря, господин Салафранка, казва председателят. Госпожа Декайзер като представител на фракцията на социалистите. Благодаря, господин председател, господин комисар. Както останалите колеги, аз се радвам на това съобщение на комисията. Радвам се, че най-сетне се осъзнава, че всички хора имат право на демокрация и че гражданското общество е много важно. За това трябва да се предложи подкрепа, економическа подкрепа. Колегата Салафранка вече посочи тази интересна инициатива, но в крайна сметка – Става дума не за революция в Южното Черноморие, а по-скоро за гражданското общество, което най-накрая желае гласът му да бъде чут. И в крайна сметка това е част от споразумението, което ние сключихме. Затова ние всъщност не взехме отношение, защото това е нашата визия за Европа, която до сега обаче не е манифестирана, не е показана. Е, по тази причина е, трябва да се посочи, че е, в крайна сметка трябва да се поправят грешките, но кой е извършил тези грешки? Това е, което трябва да ни интересува. Още веднъж искам да посоча, че се радвам за това, което вие току-що съобщихте, но все пак няма ли механизми да контролираме и да поправим грешките, които сме допуснали? Имаме ли изобщо създадена култура за проверка на резултатите и съпоставката им с изискванията и с ясните измерени цели? Защото много често ние сме а, приемали резолюции срещу правителството в Тунис. Много често сме сочили с пръст този или онзи, без да е настъпило подобрение. Необходим е механизъм за контрол, който да хвърли мост между практиката и нашите красиви думи. И ако създадем такъв механизъм, в бъдеще ще избегнем много грешки. А за Либия аз потвърждам това, което казвате вие. Господин Вайгл. Комисар, сам съм член комисия за спремляне догаяния. Благодаря, господин председател. Господин комисар, аз съм член на група за наблюдение на Южното Средиземноморие. Днес проведохме първото си заседание в бъдеще ще се проведат още много срещи благодарение на вашата воля. за обмен на мнение с парламента. Струва ми се обаче, че а, вашето изложение прозвуча като реквием за а, либийските революционери, бунтовници, онези, които онези, които а, заложиха всичко, за да които жертваха всичко в името на промяната в Либия. Не бива да да не бива да изоставяме либийците, така както Европа изостави Унгария през 1956, така както обърна гръб на испанските революционери през 30-те години. Идеята е за безопасна зона, осигуряването на безопасна територия за революционерите, е, може би е правилната посока. Трябва да се стремим към това. Може да си мислите, че миналото обособяването на такива територии не е довеждало до нищо особено добро, но може би това е резултат от грешка на западните страни. Мисля, че това е идеята, която си струва да умислим в следващите дни. И това, може би, си струва също да разгледаме в контекста на общата външна политика и политика на сигурност. После, не само Либия, трябва да видим и какво става в Бахрейн. Мисля, че би трябвало е, и пак в тая връзка да приветстваме демонстрациите в Либия. Kdo bo škodo плачевал на Ближнем сходу, разен нас, evropskih evropskih? Естествено, Важен е въпросът и кой ще е, поеме щетите в тия райони. Господин Танек. Господин комитар, е, поздравления за първото ви слово пред, тая, е, пред тая комисия по този така сложен въпрос. Е, Южното Средиземноморие. Ние подкрепяме в нашата група прехода към многопартийна демокрация в е, Африка и арабския свят, но естествено демокрацията не се свежда само до е, честни избори, свободни избори. Миналата седмица избирателната комисия в Тунис отказа регистрация на две ислямистски партии, понеже били противоконституционни, което си е чиста платформа за а, дискриминация срещу жени, мисиомани и а, хомосексуалисти. Според мен в това няма нищо нередно, защото такива екстремистски партии не могат да бъдат демократични. Мисля, че а, си струва да инвестираме в нашите южни съседи. Да, знам, че е, е, това няма да го приемат всичките наши избиратели. Да, това отнема част от вниманието, което отделяме на източното ни партньорство, източните ни партньори, а, но а, ако се съсредоточим, ще предотвратим а, и големия приток иммигранти. В Тунис а, туризма е абсолютно блокиран. Съвсем скоро ще се изправят пред финансова а, криза, ако не им а, окажем помощ, финансова помощ в краткосрочен и средносрочен план, за да изпълнят този, а, за да преминат през този преход. За Либия а, много ме тревожи този въпрос. Лудия и лудите му синове, всичко това, което причинява, ще доведе и до хуманитарна криза, до а, кошмар по въпросите на сигурността в Западния свят и Европейския съюз. Така че е, смятам, че Европейския съюз трябва много внимателно да насочи средства Независимо какви ще са резултатите от събитията в Либия, защото един момент ще, ни, ще трябва да отговорим на въпроса защо инвестираме в Косово, а не Либия, при положение, че там вилне е тиран като Кадафи. Госпожа Флотър, благодаря. Аз също с голяма радост прочетох съобщението, но преди решението на Европейския съюз във връзка с Кадафи и демократичните стремежи в Либия. Подкрепата на демокрацията от страна на Европейския съюз като че ли малко трудно се възприема днес предвид последните събития. Най-малкото службата за външна дейност на Европейския съюз и комисията трябва да са наясно какви опустошаващи последици имат бомбардировките, извършвани от Кадафи и неговите синове по отношение на стремежа към демокрация. Второ, в Либия има хора, това са 8000 души, които са получили в Триполи статут на бежанци от Върховния комисариат на бежанците, обаче не са част от техните програми. Как тези хора могат да се върнат в родните си страни? Най-добрият вариант за тези хора би било, ако ние намерим възможност те да получат е, възможност да се установят някъде. Но Европейският съюз не може да прави реклама в тази насока, защото не е готов да приеме бежанци. В петък е, това беше споменато. Не смятам, че това би се отразило опустошително върху нашето партньорство за благосъстояние и демокрация в Южното Черноморие. Колегата Конти за две минути. Благодаря, господин председател. Господин Фюле, съжалявам много, обаче мисля, че като че ли е още не е осъзнато, че до днес мерките и публикациите на Европейската комисия не съответстват на реалността. Като погледнем сега какво се прави в политическа насока в Европейския съюз по отношение на Средиземноморието. Вие изобщо не се спирате на отношенията на Европейския съюз с тези страни. Аз много точно се запознах с 15-те мерки, които се обсъждат в дискусията по отношение на тези страни и е, впечатлението ми е следното. До съвсем е, скоро Европейският съюз си сътрудничеше с тези диктатури, той ги подкрепеше и по тази причина Европейският съюз всъщност е, носи също отговорност за настоящата ситуация и по този начин като че ли се дава възможност събитията да протичат свободно, да бъдат на самотек, не поставяме нашите изисквания. И аз също не виждам някаква насоченост във вашите действия и някаква структурираност на тези действия, господин Фюле политиката, която до сега е упражнявана спрямо този регион, трябва да се коригира. Искам да посоча и следното. Наценява се факта, че тези е, декларации се отнасят само до диктатори, които властват от години. Е, става дума тук и за економически въпроси, за живота на хората там, защото те искат е, по-добро економическо бъдеще и също по-добро бъдеще като цяло, но вашите мерки мерки не са насочени в тази посока. И последно, вие не поемате отговорност за реакциите на спрямо тези диктатури. Мисля, че Европа отговаря за това, тези хора, тези диктатори да бъдат отстранени от власт. И това трябва да стане под ръководството на Европейския съюз, в частност на върховния представител. Обаче е, има инициативи само от страна господин Саркози и като цяло мисля, че не се отнасяме сериозно към тази проблематика. Така, изказаха се е, сега представители на всички политически групи, следващите оратори по една минута suntem cu Искам, господин председател, да споделя едно наблюдение. Ние сме съгласни, че трябва да има партньорство за демокрация, економика и подкрепа на гражданското общество. И че това е много важно. Обаче, освен това споразумение, както подчертаха колегите ми, трябва да установим критериите и нашите ангажименти. Имам два въпроса. Първо, по темата диференциран подход спрямо страните. Искам да чуя от вас дали в близко бъдеще възнамерявате да приемете проекти за партньорство по-добро партньорство с тези страни. Документът на Европейската комисия споменава за грешки, обаче не се посочват възможни решения за тяхното устраняване. Благодаря. Благодаря, господин Брайда. Господин Гомеш за една минута. Господин комисар, документът е много добър, само че няма да си е струвала и хартията, която отишла за него, ако се провалим с а, Либия. Госпожа Аштън а, може да ходи навсякъде по света, на другия край на света, а, за да събира информация. Може да си остане там, ако не успеем да предотвратим а, връщането на а, режима на Кадафи. Споменахте предприятията, фирмите, европейските фирми, които ще ли да, се, да бъдат засегнати от замразяването на авуарите му? Ами, обществените тревоги също именно за това отлагаме действията си. Именно за това а, си мълчим по въпроса за а, Бахрейн и Саудитска Арабия. Защо още не сте замразили аварите на Мубарак? Делегация от този парламент посети Египет и искаме да получим отговор на този въпрос. Искам да подчертая, че Всичките колеги, които говореха, и колегите, които са участвали в отношенията с тия страни, са правили всичко възможно да ги подкрепят в борбата им за демокрация. Този парламент до сега, с други думи, е изиграл много важна роля и мисля, че комисията може да се възползва от това, което сме свършили. си оратор. Благодаря, господин председателю. Господин комисар, приветствам факта, че политиката за добросъседство ще се преработи. Аз набързо прегледах документа, но а, приветствам динамичната позиция, с която гледате на еволюциите или революциите, които в момента настъпват, защото те ще доведат до демокрация. Ще трябва да отговарят на определени критерии новите е, е, строеве. Споменахте търговията. Търговията е, създава богатство и от двете страни на Средиземно море. Има инвестиции в тия страни, за това заговорихте, финансови потоци. Но трябва да се запознаете с е, доклада ни от миналата седмица, който е свързан с замеделието и между, международната търговия. Той получи много широка подкрепа а, и се основава и цитира оплакванията на много земеделски производители в Европа. И щетите, които понасят в а, техния отрасъл. Това, на което настояват, са минимални а, здравословни и социални стандарти. Погледайте в нашия доклад колко дискриминирани се, е, се чувстват земеделските производители. Кирилов, заповядайте. Господин комисар, напълно ви подкрепям с две думи в това, което предлагате. Искам да добавя към тревогите на колегите си и да ви а, нещо и да ви помоля да а, кажете какво мислите по един реалистичен а, сценарий. След няколко дена силите на а, Каддафи ще стигнат до Бенгази, да кажем, там където е укреплението на бунтовниците. Кръв ще се лее, от бреки от кръв. Имаме а, военни кораби, американски и а, европейски. Предполагам, че те са в а, международни води, близо до бреговете на а, Бенгази. Ние като политици какво ще им кажем? Има два варианта. Първо да вземем участие и да спасим тия а, хора, независимо дали има зона за забранени полети, защото става въпрос за а, брега. Другия вариант е да си стоим там и да гледаме а, какво става. Мисля, че това би било ужасно. Благодаря ви, господин Кирилов. Господин Горяно. Господин председателю, господин комисар, на 16 февруари едно, ли, едно писмо по инициатива на Франция и е също подписано от Гърция, Словения, Кипър и Малта бе отправено до Лейди Аштън. Там пишеше, че изтокът получава твърде много финансиране, а изтокът твърде, а е, юга твърде малко. Също се е, подчерта, че трябва да се е, повиши, повишат средствата за е, юга е, за сметка на изтока. Мисля, че това е грешно поради три причини. Основава се на грешна статистика. Е, отправя се е, нездравословно послание до изтока и се създава антагонизъм между изтока и юга. Какво мислите за това и до какво ще доведе този Тая линия на действие е, за политиката на добросъседство. Благодаря. И на края госпожа Локбилер, една минута, заповядайте. Благодаря, господин председател. Ние обсъдихме основните моменти в е, вашия документ в Комисията по човешки права и е, Искам да се спра на някои аспекти. Това, което спомена госпожа Флотър, мигрантите от Сомали и Еритрея, Върховният комисият за беженците подкани Европейския съюз да помогне при тяхната евакуация и настаняване. Второ, е, програмата, е, която описва задачите на Фронтекс в тази е, ситуация да бъдат защитени границите и как това се вписва, се съчетава с съобщението днес в Financial Times, че Италия е отказала да приеме кораб с бежанци от Либия, т.е. от страна, където се води гражданска война. Какво можем да направим? правим за приемането на бежанци от страни, където се води гражданска война? Благодаря. Благодаря. Имаме още 4 минути преди да изтече времето на нашето заседание. Но ако продължим с 15 е, минути срещата. Ще имате достатъчно време, господин комисар. Uh, Благодаря, председателю. Благодаря, че ме изслушахте в началото. Благодаря и за вашите становища и въпроси. Може да се каже, че това, което се случва на юг, наистина е от историческо значение. Също така бихме могли да кажем, че това, което се случва в столиците на държавите членки, в Брюксел, в комисията, в съвета и в парламента, също ще бъде от историческо значение. Част от вашите въпроси бяха свързани с въпроси, по които може би е по-информирана госпожа Аштън. Най-вероятно знаете, че аз отговарям за общностния подход. И макар, че разбирам голямата част от коментарите, които направихте, при едни такива обстоятелства би било много трудно за мен да ви отговоря. Знаете обаче също така, че аз никога няма да се скрия и ще се възползвам от всяка една възможност, без да правя някакви политически предпочитания, да обсъдя тези въпроси по един всеобхватен начин. Докладът, който ви представям днес, е един доклад, който се вглежда в бъдещето. И аз точно това и искам. И по-рано, пък и днес в началото, говорих за това как тук и там правим малки компромиси, как подходът ни е краткосрочен. И с ваша подкрепа и тук наистина предлагам едно партньорство за промяна между комисията и вас. Този път наистина да направим нещата както трябва. Много е важно да се разбере, че посредством това съобщение ние сме отговорили само на лесните въпроси. Отговорили сме на въпроса Например, какво е готов да направи Европейския съюз и докъде е готов да стигне, що се отнася до Южното Средиземноморие. Страните, които сега тръгват по демократичния път а, на прехода. Има обаче и по-трудни въпроси. Какво ще правим с онези, които всъщност се преструват че се реформират? Какво ще правим с онези, които не са осмислили това, което се случва в региона? Затова е важно всички да разберем, че съобщението, което приемаме днес, не е отделено от всички останали. Не, то е част от процеса на преразглеждане на европейската съседска политика като би трябвало да ни даде на всички ни отговори на по-трудните въпроси. И се надявам да не бягаме от отговора на тези въпроси. Многократно съм заявявал тук, че трябва да знаем какъв ще е крайният резултат, който искаме от това партньорство и за юга, и за изтока – така че за мен подходът трябва да е комплексен, защото така той ще предостави и инструментите, пък и стратегията, пък и визията за бъдеще. Какъв механизъм ще заложим, за да сме сигурни, че нещата ще сработят този път? От една страна, моят ясен ангажимент пред а, вашата комисия. На второ място, силната ангажираност на цялата Европейска комисия към политиката за съседство. Това бе споменато и от върховния представител и от председателя Барозо. Вторият мандат е, ще бъде, каза господин Барозо, до голяма степен съсредоточен върху съседската политика. Така че политиката на Европейската комисия не е само в моите ръце, но и в ръцете на моите колеги. И на трето място, за първи път, след инструментите влезе в сила след Лисабонския договор, имаме възможност да насочим парите там, където са интересите ни, да елиминираме липсата на координация, да няма а, разнобой в а, посоките а, на нашата политика. Ние ангажираме Европейска служба за външна дейност, ДЕВКО и други служби на Европейската комисия в едни ежедневни консултации, за да направим така, че нашите ценности и интереси да съвпадат. Днес на заседанието на колегиума се обърна към нашия председател и колегите с молбата да се съсредоточат върху последващите действия, които ще последват след съобщението от 8 март. Подготвяме фишове по всички тези конкретни мерки. Казваме кой в комисията е отговорен за какво, по един много кратък, телеграфен начин, каква ще бъде пътната карта за прилагането на мерките – а, още нещо. Обърнах се към колега ми с молба да се подкрепи създаването на една управителна група, която да направи така, че всички 25 инструмента наистина да бъдат изпълнени по един координиран начин. И в тази група ще има представители и на службата за външни дейности и на Европейската комисия. Освен това, днес започнахме един важен и необходим процес, който няма да приключи скоро. Гледаме националните индикативни програми на всичките ни съседи. Започнахме с южните страни и ще се насочим и на изток. Искаме да видим дали имаме необходимите програми и техническа, и финансова помощ дали искаме те да са там, където са, или пък искаме да пренасочим средствата. Аз с удоволствие ще се върна отново пред вас и във формат, който вие изберете, съм готов да дискутирам с вас тези въпроси, за да сме сигурни, че имате необходимата прозрачност и сте напълно убедени, че правим това, което възнамеряваме и казваме, че ще правим. Сега по част от въпросите на колегите. Първо господин Салафранка, който попита за прегледа и ревизията на финансирането. Освен, че мобилизираме средства които да отговорят на краткосрочни потребности, ние се опитваме да пренасочим националните индикативни програми. В случай не говорим за дребни суми. Мисля, че говорим за 4 милиарда евро за периода 2011-2013 за целия регион. Освен това разглеждаме функция 4. Не търсим някакви резерви, няма някакви пари, които си стоят и да чакат да ги използваме. Разглеждаме обаче настоящите програми и ги сравняваме с потребностите на съседните държави. Питаме се, имаме ли нужда от тези средства тук, където те в момента стоят неразходвани? Няма ли да ги използваме по-добре, ако ги насочим за съседни страни. Прекалено рано е да говоря и за размер на суми, и за това какво точно се обсъжда, но нека кажа само, че сумите са значителни. Има и четвърти източник на средства, и това е партньорството с международните финансови институции – Ние търсим нови начини за финансиране, като механизма за смесване на средства, както и инструмента за съседска политика. Процесът на преструктуриране е важен едно от първите неща ще бъде да ви информирам и да ви кажа за какви суми точно става дума. Госпожа Декайзер имаше много важен въпрос за механизма. Ще се опитам, всъщност опитах се да отговоря как по три начина се опитваме този механизъм да работи не само като бюрократи в Брюксел, но и държавите членки от своя страна се опитват нещата да работят добре. Драматичната промяна, на която съм свидетел, т.е. преминаването от а, реалната политика към конкретните думи, които ще бъдат последвани от конкретни действия. Та, убеден съм, че този път вече имаме необходимия механизъм и съответните идеи как да подходим. Фактът, че парламент играе много важна роля е несъмнен. Госпожа Флотър. Попитахте и за специалната група бежанци със специален статут. Аз не бях в петък на Европейския съвет. Миналата седмица в колегиума този въпрос бе повдигнат. Комисар Георгиева каза, че ще се свържи с държавите членки и ще се опита да намери решение на въпроса. Отказаното до тук, най-вероятно бихте казали, че едва ли съм за това сега поне средствата да преминат от изток на юг. Но най-вероятно разбирате, че съм за това парите да отидат там, където нещата се случват. Имам предвид, случват се реформи истинска демократична реформа и преход. Така че се надявам и източните ни партньори да мислят по този въпрос, както мислят всички представители тук в парламента и се надявам те, нашите партньори, да се възползват максимално от средствата, които са им предоставени. Правата на човека, един от последните въпроси, които ми бяха зададени, са много важни за решаването на тези въпроси. Посредством колегите заявих, че имам голямо желание да говоря с подкомисията по правата на човека, за да се изгради необходимия контекст за подсилване на този елемент в политиката ни към нашите съседи. And let me stop, Mr. Chairman. И ще спра до тук. <clears throat> Non solo preciso, ma anche conciso. Да, чудесно. Това беше не само едно прецизно изложение, но и кратко. Мисля, че наистина вие спадате към онези комисари, които най-често идват тук, но и са най-ефективни. Мисля, че темите бяха много достъпно представени е, от друга страна пък не е възможно да бъдат задоволени всички и да се отговори на всички въпроси, но смятам, че тази среща беше е, много положителна, както и срещите ни от миналото. Надявам се, че това ще продължи и в бъдеще. Пожелаваме ви всичко най-добро и много успех във вашата работа и в вашите е, отношения с нас. Надявам се, че за вас те също ще дадат някои идеи, които бихте могли да приложите в рамките на вашата институционална отговорност. Сега се приближаваме вече към края на нашето заседание. Ще се срещнем отново на 22 март в 9 часа. С това закривам заседанието.